Euh, chers collègues, euh, nombreux à cette heure matinale, je vous souhaite la bienvenue pour cette réunion de notre commission. Добро утро, дами и господа. Добре дошли на заседанието на комисията по точка първа. Считам дневния ред за прият. Без изменения. По втора точка. няколко съобщения от мен. Днес от 3 часа е предвидено провеждане на председателски съвет, открит за посещение за всички. Ще присъства и председателя Фан Рампой, за да направи отчет за проведения миналата седмица Европейски съвет. комисиите, парламентарните комисии ще продължат работа от 3 часа. Обикновено малко по-късно се започва, сега обаче не е предвидено това, така че продължаваме работа по едно съвместно изслушване заедно с Комисията по селско, селско стопанство от 3 часа за социалните условия на работа на фермерите. Благодаря на съпредседателя от Агри, който ще работи заедно с мен. Това ми е първото съобщение. Второто ми съобщение е да поздравя Ана Камасою, която след дълги години професионална и висококачествена трудова дейност в ломото на нашата комисия ни напуска. И след заседанието в 12.30 ще се поздравим за годините прекарени, Заедно ще пожелаем по-нататъчни успехи. На нейно място идва колегата Золтан. И на него желаем успех в тази работа като специалист по преговорните въпроси. Надяваме се, че ще се впише добре и от професионална и човешка гледна точка в работата на нашия секретарят. След това срещата на групата за мониторинг, организирана от бюджетната комисия за безработицата сред младежите, ще се проведе на 26 март от 12.30 до 2.30 в А1 3. Ж3. Комисията по бюджета разписа програмата на тази работна група. Така че директно свързаните с тази тематика могат да присъстват. Аз самата няма да мога. Ще съм възпрепятствана. Имам ангажимент на Париж, в Париж. Това ми бе третото съобщение. Четвъртото. Това е нова точка, която непрекъснато ще включвам в съобщенията си, а именно да ви информирам за средствата, предвидени за конферентен превод. По време на последното заседание на координаторите, неизползването на конферентни преводачески услуги или тяхното късно анулиране има стойност, цена. 824 евро, ако това е в Брюксел. Ако сме навън в командировка или на мисия, това е повече. В заседания на докладчи докладчици в Сянка се призовават депутатите да се ограничават в искането си за конферентен превод и веднага да информират в случай, че са възпрепятствани да присъстват на въпросното заседание. Или пък съответно, ако заседанието трябва да се анулира. И сега, от днес нататък, в началото на всяко заседание на нашата комисия, ще информирам всички ви, тук на пленарното заседание на групата, кои езици са били заявени и не са използвани. Конферентният превод не е използван през седмицата от 4 до 8 март. Това е заседание на докладчите в сянка по, за на служители. Полският бе анулиран, тъй като самото заседание бе анулирано. Следователно, полският е заявен, но не е използван. Просто защото самото заседание е анулирано и това ни струва 824 евро. Андор, комисарят Андор дойде на среща с нас и бяхме предвидили английски, френски, немски и унгарски за превод. Заседанието се отложи. Проведе се съответно без конферентен превод. 800, извинете, 880, 880 на 820 евро. Триалога за отговорността на държавата по флаг. Има, имаше заявка за френски отново 880 евро. Имаме тук един много симпатичен списък с още такива данни. От сега нататък тази симпатична традиция ще продължи. Това беше четвъртото съобщение, петото. Нашата комисия, както обикновено, и нейното заседание днес е излъчвано а, по интернет. Така че моля да го имате предвид, когато се изказвате. И така, ако няма бележки по тези мои съобщения, минаваме към трета точка от дневния ред, а именно компромисните изменения за под доклада на Унгуряно за годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Това е становище с 23 изменения на вниманието на комисията ЕКОН. Господин Антолин Санчес Преседо е съответно докладчик. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Наистина само 23 са измененията. Искам да благодаря на всички вносители. Малко трудно бе да се разработят компромисни изменения, но в крайна сметка Разработихме три такива по точки 5, 6 и 17, които ще бъдат подкрепени от НП. Относно четвърто и седмо изменение, напълно съм съгласен, че комисията трябва да отдели цяла глава на въздействието на политиката в областта на конкуренцията спрямо заедостта ние не можем да подкрепим изменение 13, но можем да подкрепим 14-то изменение. Отеглих и собствените си изменения номер 12 и 17. И така, с две думи, това е позицията на НЕП по отношение на становището за конкуренцията. Благодаря. Юта Станрик. Юта Станрик. Ja, ich kann es kurz machen im Namen der ähm, Europäischen Sozialdemokraten und im Namen meines Kollegen. Ще бъда кратка от името на социалистите и демократите. Колегата Лудвик, който, за съжаление, не е тук, е, с него приветстваме тези компромиси и благодарим за конструктивното сътрудничество. Колеги. Някой друг иска ли думата? de la Commission. Госпожо Бронкс от комисията. Thank you, Madam Chair. Благодаря. Госпожо председател, добър ден. За мен е удоволствие да съм тук да обсъдим доклада за конкуренцията. Имаме няколко предложения и забележки. Първо, Европейски съюз държавите членки приеха обща стратегия за устойчив приобщаващ растеж, стратегията 2020 година, Политиката за конкуренцията играе своята роля за постигането на целите на Европа 2020. Тя има пряко отношение към основните фактори на производителността и може да насърчава растежа без разходи за денокоплатеца. Кон... Политиката за конкуренцията не е само да се гарантира правилно поведение на бизнеса, но и създаване на рамка за правителствата, за да използват по-добре оскъдните публични ресурси, като насочва инвестициите към най-приоритетните области. Така може да се помогне на държавите членки да се борят с економическите и социални предизвикателства. Комисията обяви миналата седмица ще модернизира контрол върху държавната помощ, за да се улесни третирането на помощта, което да е добре насочено, добре проектирано, да е съсредоточено върху зелената економика и помощ, която не води до изкривяване на конкуренцията, така наречената добра помощ. А сега относно няколко изменения към проекто доклада. Правилата за държавна помощ дават много възможности да се отпускат помощи на МСП, малки и средни предприятия. Една от целите на модернизацията е да се насърчават помощите, които допринасят за целите на Европа 2020 години. Много пазарни мерки са извън предложеното поле. Държавите членки се решават дали трябва да бъдат одобрени такива мерки. Същото въжи и за други мерки от, на пазара на труда, а именно тези, които насърчават намиране на пресечна точка между търсене и предлагане. Относно четвърта точка от становището, текстът ни е напълно ясен тук. В общия регламент са блоковете изключения на държавната помощ вече има правила за този тип помощи. Относно измененията, осмо изменение. Що се отнася до държавната помощ, тук пакета е пълен. По член 14 от договора за Европейския съюз, комисията прие в края на 2011 година съобщение за рамката за качество на услугите от общ интерес в Европа. С този пакет се дава на държавите членки по-голямо право на преценка. Особено, що се отнася до социалните жилища. Те са изключени от задълженията за уведомяване и няма ограничение за сумата. Що се отнася до общи услуги от економически интерес, могат да се посрещат общите економически потребности, които включват и осигуряването на социални жилища на социално слабите, които заради уязвимото положение не могат да получат е, такива на пазарни условия. Така ще се решат проблемите в е, сектор на жилищото настаняване за социално слаби. Държавите членки, ако имат проблеми, винаги могат да се свържат с комисията и да сигнализират. Относно приватизациите, Комисията има неутрална преценка за собствеността на фирмите. Приватизацията може да доведе до проблеми с държавната помощ и тогава комисията ще трябва да се намеси на най-ранен етап. И по изменения 18, 19 и 20, правилата за държавна помощ вече подкрепят прехода към нисковъглеродна економика. Чрез насоките и общото изключение за държавната помощ включително и с бъдещите насоки за енергетиката. Няма нужда от изключение тук, тъй като и сегашната уредба дава достатъчни възможности за държавни помощи. Правилата за държавни помощи подкрепят научно-развойната дейност, инвестициите в тази сфера, насоките за научно-развойна дейност и регламента за общите изключения подкрепят е, инвестициите в научно-развойна дейност и иновации. Няма тук нужда от дерогация. И на последно място, по изменение 22, да се проучи евентуалното нарушение на правото за конкуренцията. Когато се откаже план, Продажба без план може ли да доведе до нарушение на конкуренцията? Това бе въпроса. Ако има споразумение предприятието да се продаде, това е сериозно нарушение на правилата за конкуренцията и тук комисията и всички национални органи трябва да се намесят. Ако няма такова споразумение, комисията ще предположи, че има само злоупотреба с доминантно положение на пазара. Трябва да се види дали закриването на предприятието е в ущърп на потребителите, евентуално дали има съответна стратегия. Най-вероятно това няма да е така, но може да се стигне до него, ако закриването води до непокрито търсене така потребителите трябва да се насочат към други работещи предприятия, за да се задовлетворят техните потребности. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че малко закъснях тази сутрин. Имах работна закуска. Искам да благодаря на докладчика, но не бих могъл да благодаря за добро сътрудничество за съжаление. На етапа, когато бяха приключили измененията, аз всъщност се присъединих към това досие доста късно. Прегледахме измененията. Някои от тях са положителни. А, сега току-що и чухме, че някои са проблематични в контекста на държавните помощи в изменение 3 на господин Балон, което аз, аз подкрепям корпоративната социална отговорност, защото тя има своя цел, насърчава имиджа на, на фирмите и добрите практики, конкурентноспособността. По различните изменения, отнасящи се СЖА и дефинициите, аз мисля, че комисията вече произнесе решение, за да поясни а, а, до каква степен държавите членки имат възможност за преценка и да се уточни дефиницията на изкривяване на пазара. Мисля, че това е много деликатен, чувствителен въпрос и трябва да внимаваме как ще гласуваме по този въпрос. Важно е добре да интерпретираме държавната помощ като същевременно а, гарантираме един функциониращ способен пазар без протекционизъм от държавите членки. Тоест ще се опитаме да подходим правилно и ще отрезим този баланс в списъка за гласуване. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? господин Томасман. Благодаря. Благодаря много. Тъй като измененията са по-малко на брой, по тази причина доклада е и по-добър в края на кращата, тъй като малко неща трябваше да се поправят. Член трети, който вече бе спомена, той просто казва, че искаме а, фирмите да имат по-голяма социална отговорност. Остава въпроса дали това трябва да е доброволно или задължително. но със сигурност бизнеса трябва да прояви по-голяма социална отговорност, независимо дали това ще бъде задължително или по желание. И аз приветствам тази точка 3. Сега изменение 22 от Перес. Тя с него иска да гарантира, че фирмите биват е, принудени от обстоятелствата да а, е, приключат, т.е. да се продадат. Но въпросът е дали в случая се нарушава антитрестовото право. Затова смятам, че тук се отваря цял един голям въпрос и комисията изка, изказа своите възгледи вече. Аз призовавам за подкрепа за това изменение, защото, то е, защото е много трудно за нас да разглеждаме закона за защита на конкуренцията, освен в контекст да видим кога и защо той бива нарушаван. Est-ce qu'il y a d'autres... Други? Други желаящи? Просто да уточня това, като каза господин Ман, вашето компромисно изменение и връзката с другите изменения, които не са в пряка връзка с а, вашето, как бихте реагирали? Каква би била вашата позиция за тях? Uh, Аз вече споменах други изменения. Това, което виждам в момента е, че отразих наблюдения, направени от колегите и ще подчертая, че се съглас, съм съгласен изцяло с позицията на господин Ман за изменение 22, което опира до ключов въпрос. И то даде повод за много дискусии в предишното ни заседание. Мисля, че това е всичко. Très bien. Et donc nous... Чудесно в такъв случай. Ще гласуваме утре, когато е предвидено време за гласуване и тогава ще изпратим нашето становище на комисията ЕКОН. И сега стигаме до следващата четвърта точка на дневния ред – давам думата на колегата Чаба Согор, за да ни представи петте компромисни изменения, които са представени в, крайна, в резултат на 41-то изменение на неговото становище за образователна и професионална мобилност на жените в ЕС. Това е докладът на Личия Рунзули в Комисията по защита правата на жените. Докладът носи същото име, докладът на водещата комисия. Става дума. Преди да дам думата обаче, искам да поздравя с добре дошла една делегация. Делегация от асоциацията ОНСЕ, Съюза на слепите в испански вариант – те работят с незрящи хора, на които помагат да се интегрират на работното място. Аз наскоро се запознах с тяхната работа и съм възхитена. Добре дошли да представителите на Испанската асоциация ОНСЕ. И сега преминаваме към четвърта точка и давам думата на господин Согор.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 крайна сметка успях да си свърша работата с ваша помощ. Успяхме да включим всички деликатни въпроси в крайното становище, включително и бедността различията в заплащането, различията в здравното обслужване, дискриминацията на работното място и във връзка с мобилността, както и проблемите на жените с увреждания, интегрирането на жените изобщо на трудовия пазар и прехвърлянето, мобилността на техните пенсионни права. Нашата работа протече в съдействие с колегите от комисията ФАМ и в крайна сметка докладът да се получи проактивен и много добре редактиран. Благодаря. Дякую пренешею и киту политиню. Бих искала да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в е, Сянка от другите политически групи, за това, че постигнаха споразумение по компромисните изменения, защото наистина е изключително важно да гарантираме интегрирането на жените в пазара на труда а това съвпада с изискванията за достъп до обучение през целия живот и други възможности. А също така е необходимо да създадем благоприятни условия за интегрирането на жените в социалния и културен живот на обществото, образователни и други курсове. И на последно място трябва да се борим с бедността в различните възрастови групи на жените и да решим и този проблем, както и проблема за по-низките пенсии, които получават жените. Бих искала да ви информирам. Аз ще внеса устни изменения, в смисъл, че вместо жени и мигрантки да използваме термина жена, която отива в чужбина или се премества в чужбина. Този термин го срещаме в доклада на Комисията по жените. Също така внесах изменение за заличаване на някои бележки под линия, които вече стават ненужни след компромисното изменение и се надявам, че ще постигнем договореността и ще можем да гласуваме за компромисните изменения. Благодаря. Е, е, Госпожа Мовир, благодаря. Драги колеги, няма да повтарям казаното от преждеговорившите, тъй като а моите размишления са в същата посока. Бих искала да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество, което пролича и в петте компромиса, които ние подкрепяме. Има няколко изменения, които обаче не можем да подкрепим. Преди всичко, изменение седмо. Не мога да разбера гледната точка и на лицето, което го предлага. Ние сме, заинтересовани от гъвкав пазар на трудо. Не е възможно също да, изменяме, да подкрепим изменение 36-то. тъй като е в разрез с компромисите. 36-то по същество е правилно. Там става дума за събиране на разделени семейства. Но ние имаме директива, която разписва този въпрос. И това е въпрос, който трябва да се разгледа в комисията Либе. Безсмислено е да повтаряме всичко всеки път. Това не подобрява качествата на един документ. За да имаме по-добра редакция, по-добър текст, нашата група подкрепя компромисното изменение, внесено от социалистите. Но що се отнася до изменение 22, ние смятаме, че по-добър беше първоначалният текст на изменението. Същевременно, ние сме на мнение, че не бива да изкривяваме съдържанието на резолюцията по многогодишната финансова рамка. Други желаещи? Не. От комисията? Köszönöm szépen, hát ha beszélünk, és hogyha igénylik, még délután futhatunk egy kör, de már letárgyalt. Благодаря. Днес след обед, казва докладчика, ще проведем едно последно заседание, за да изгладим съответните различия. Благодаря. И така ми преминаваме към следващата точка, защото тази я изчерпихме и ще гласуваме утре по нея. Пета точка. Давам думата на Антея Макинтайер за компромисните изменения в изработени на основата на 12 изменения, представени към нейното становище. Тук сме подпомагаща комисия, водеща е ЕНВИ и това са основните норми на безопасност за защита срещу опасностите, проистичащи от излагане на ионизиращо лъчение. Госпожо докладчик, извинете, 40 изменения, поправя се председателката, 40 изменения са в основата на вашите 12 компромисни. Давам ви думата, за да ни разкажете точно в какво се изразяват те. Благодаря. Права сте. Всъщност има две компромисни изменения сега, които ще обясня. Както правилно казахте, това е доклад от комисията. В него се обединяват различни директиви за защитата от облъчване от ионизираща радиация. Аз принципно подкрепям предложението на комисията. Това е доклад, в който имаме съвместни правомощия с Комисията по околна среда. На практика измененията бяха по различни членове, затова е много трудно бе да се постигне компромис. На първо място искам да благодаря на колегите и докладчиците в Сянка за помощта в работата по това досие. Мисля, че сме на финалната права. Имаше редица изменения, които бяха счетени за недопустими, тъй като обхващаха такива части от доклада, по които ние нямаме нито изключително, нито съвместна компетентност. 15, 18, 46 и 51. Това са измененията, които бяха изключени. Имаше две спорни области. Първо, често пътуващите лица в самолети. Социалистите и демократи искат да включат тази категория пътници. Комисията бе против. Аз не можех да подкрепа също тази идея, защото всички депутати ще се окаже, че ще имат някакви ограничения в пътуванията за заседания. ще има редица разделни гласувания, така че тези, които искат да подкрепят текста за често пътуващите лица, в самолетите могат да подкрепят този текст е, отделно от останалата част на текста. Социалистите и демократите искат да внесат и устно изменение, да се включи още веднъж позоваване към тази категория пътници. Аз няма да гласувам за това изменение, но в духа на сътрудничество няма да се противопоставя на внасенето на това изменение. Има и друга дискусионна област, а именно границите на облъчване. Много важно е те да почиват на научна основа. От доказателствата, които видях, аз всъщност оттеглих няколко, две от моите собствени изменения за тези прагови стойности. Сега остават редица изменения, внесени от господин Ори. Едно от тях с удоволствие ще подкрепя, тъй като то е основателно, но изменение 23, 24 и 38 опитах се без успех да намеря някаква аргументация в полза на тези изменения. Ако господин Ори иска, може да представи своите аргументи или комисията да вземе отношение. Но аз се допитах до редица експерти и те ми казаха, че намаляването на тези нива ще противоречи на всички прияти международни споразумения и няма да бъдат подкрепени и от Международната комисия за радиологична защита. В крайна сметка имаме две компромисни изменения. Едното е свързано с изменението на господин Бенин. Мисля, че то се ползва с подкрепата на всички групи. Не е спорно. Създадохме и второ изменение Неговата цел е да обхване изменението на господин Ори и да се каже, че когато работници трябва да минат през медицински преглед, това трябва да е в работно време, а не за сметка на работника. Това е разумно и го подкрепям, но просто мястото на това изменение не беше правилно. Затова разработихме компромисно изменение, с което това изменение 34 и по член 44, пак казвам, то се ползва с подкрепата на всички, но ще бъде преместено на правилното място. И така, госпожо председател, много съм доволна от случващото се. Ако някой има забележки, с удоволствие би ги чула. Благодаря на докладчик докладчицата за чудесното съдействие по този въпрос. Проведохме плодотворни срещи докладчики и докладчици в Сянка. Не сме постигнали съгласие за това дали да се включат притежателите на frequent flyers карти на авиокомпаниите, тези, които често ползват техните услуги. Може би ще трябва да проверим как ще се развие гласуването, след което да вземем решение. Изменение 29-то обяснява разликите между различните видове разрешения и лицензи и тези, които изпълняват няколко вида операции, няма да бъдат принуждавани да искат няколко пъти на ден разрешения, авторизирания и прочие. С едно би било достатъчно компромисните изменения до голяма степен се дължаха понякога на езикови причини в момента на изработването на писмените преводи. Нещата са специализирани и технически, така че трябваше да се намерят точните специализирани и технически термини. По повод на мнението на нашата група, ние сме за удължаване на мониторинга на тези, които често летят, защото рисковете тук са от друго естество и наистина продължавам да изр... съм благодарен на докладчицата за конструктивното отношение към мнението на докладчица Сянка. Благодаря. Е, Юта и след това комисията. Е, Благодаря много на докладчика. Аз се надявах, че можехме да изработиме повече компромиси на едно-две места. Важно е представителите на работниците да бъдат включени в процеса на вземане на решения. Тъй като това включва работници, стежанти, доброволци и подобни. Също е важно правото на лицензиране да не бъде размивано. Мисля, че госпожа Макинтайр ще нагоди измененията си, за да включи този лимит. Това ще е полезно за нас. Според мен, хората, които често летят, трябва поне да бъдат информирани за възможен риск за здравето им сравнително лесно е тази информация да бъде изготвена. Аз докато работих по този доклад, преди да почне работа, нямах идея, нямах представа, че има такъв риск. Ако си информиран за последиците за здравето ти, е по-лесно да го отразиш и да си дадеш сметка за какво става дума. Така че задължението да се предостави информация е, е правилно и аз го приветствам, особено по отношение на хора, които летят е, често, а, е, като част от служебните си задължения, също и персонала на авиокомпаниите. А, член 16 утре. А, по него ще се внесе устно изменение. Ние ще помолим колегите да помислят за това дали имат наистина сериозни възгледи по нивата на защита. И крайното гласуване ще бъде функция на, индивидуалните гласувания. Тъй като бихме искали да видим много точки да бъдат включени, за да защитим повече хора от опасностите на ионизиращото лъчение. Госпожо председател, съвсем накратко, ако позволите. Госпожа Макентайер направи предложения, с които аз съм съгласен, а пък това, по което имах различно мнение, бе отразено в компромисното изменение, така че използвам за да поблагодаря на госпожа Макентайер за откритото отношение и желанието да сътрудничи. По повод на често пътуващите е, frequent е, flyers, тук нещата малко са хиперболизирани, ако позволите. Всички летим и знаем много неща за полетите, така че именно с оглед на, тази, на този наш опит би трябвало да е, предлагаме реалистични, прагматични неща. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако никой не иска да вземе думата, дам думата комисията. Господин Янсен. Thank you, madam chair. I can благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, защото колегата Штефан Моника даде отговори по измененията, които бяха обсъдени на 20 февруари. Госпожа Макинтайн покани комисията да изрази своето становище и аз мога да потвърдя, че Праговите стойности са взети от насоките на Международната комисия. Комисията обикновено следва препоръките на Международната комисия за идеологична защита. Относно нормативното бреме на тази директива, госпожа Бенин мисля, че повдига този въпрос в мнение 29. Подхода на комисията в тази директива е да се даде повече гъвкавост на държавите членки при регулирането на практиките. Обикновено практиките се разрешават, лицензират анблок, а не по-отделно за всяка дейност, която се извършва. Повишената гъвкавост, която фигурира сега в директивата, би трябвало да позволи на регулаторните органи да намалят нормативното регулаторно бреме, а не да го увеличават. Надяваме се, че така и ще стане на практика. Благодаря. Мерси. Е, благодаря, госпожо Макентайер. Съвсем накратко, госпожо председател. Още веднъж искам да благодаря на всички за сътрудничеството и помощта. Искам да успокоя госпожа Стайнрик. Причината, поради която не подкрепяме изменението за представителите на работниците, е просто, че в този конкретен член става дума само за компетентните органи. Иначе аз искам да подкрепим идеята за научни доказателства и органите, които са надзорни. Именно поради това не подкрепих изменението по този въпрос. Иначе при всяка една възможност сме подкрепили други идеи, с изключение на често летящите пътници, тъй като тук има голям разнобой в мненията. Надявам се, че утре ще постигнем един добър резултат. Благодаря. Благодаря. Както каза докладчицата, ще гласуваме по този текст утре. комисията ЕНВИ трябва да се произнесе на 24 април. И така, минаваме към следващата точка, а именно програма за адекватни, сигурни и Извинете, поправя се председателката. 330 изменения са представени, да, към доклада, който бях почнала да казвам, програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии на госпожа Рия Оймен Ройтен. И така давам и думата на госпожа Рия Оймен Ройтен за пенсиите. За стратегиите, за това те да са, станат адекватни, сигурни и устойчиви. Това е становище, изготвено на основата на Бялата книга на комисията, изготвена през 2012 година в комисията ЕКУН е докладчик нашия заместник председател господин Томас Ман. Заповядайте. Well, and, um, echt, ik iedereen bedanken die... Аз бих искал от сърце да благодаря на всички, които допринесеха за тези компромиси. Беше едно двустранно усилие. Искам да благодаря на колегите от е, групата на социалистите, на зелените, на ЕКАРЕ и на колегите от моята група ЕНП. Не беше винаги лесна задача. Първоначално така както го бях списала, беше малко твърде остър тонът на текста. Но всички ние знаем, че се налага да поработим по-дълго. Даваме си сметка, че съществува една економическа зависимост между активно работещите и тези, които са се оттеглили вече. Ние Работим сега за осигуряване на допълнителни пенсии а, и че това е разумна а, задача, но тя е част от субсидиарността на държавите членки. Те трябва да помислят а, в, за бъдещи пенсионни схеми, които да гарантират а, един добър стандарт на живот и как най-добре да се постигне това. Ние също признаваме а, важността на инвестиционните пенсионни фондове да продължат да съществуват. Въпросът а, за пенсиите не засяга само пенсионерите и тези, които скоро ще се пенсионират. Това е а, трябва да е грижа на всички поколения. Тези неща са отразени в а, текста, който ви изпратих с нощи. Две, три неща имам да добавя и ще помоля докладчиците в сянка да ме слушат. Страхувам се, че не съм била особено последователно текст вместо decent old age или а, прилично устаряване, а, да се промени текста, да се прередактира. Също а, тук има нещо, на което винаги съм била противник. И сега създава объркване. За пазара на труда важността да се премахнат пречките пред функционирането на единния пазар. Ако го оставя така, както е, ще рече, че че този проект ако се ограничим само до единия пазар, това е член 115. Е, Става дума за свободно движение на хора. Е, мисля, че трябва да направим един по-добър подбор на думи. Е, тоест, трябва да направим известни нагаждания. Друго нещо. радвам се, че постигнахме договореност, работихме в една много добра атмосфера. Беше възможно дори да поработим по-дълго, но ние ще продължим а, работата. А, по отношение на пенсионните схеми, а, ние настояваме на активно а, пенсиониране и а, е, добро здраве на хората след е, пенсиониране, продължаване на, е, удължаване продължителността на живота, равенство на половете по отношение на възрастта за пенсиониране. Неща, които се предлагат от групата на социалистите и демократите. добавих и нещо по отношение на грижите за болните – Е, е, е, То дневен ред 3. Основното е пенсиите да са справедливи. Тук става дума за пенсии за научно-изследователски работници. Защо само за тях? Не мога да разбера. Нали всичко е базирано на бялата книга. А що се отнася до мобилността на пенсиите, тяхната преносимост, ние сме това да стане постоянно, постоянна възможност. Благодаря. Фредерик Дарден и Фил след него. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, скъпи колеги, само да потвърдя в началото казаното от госпожа докладчицата. Наистина Опитахме се чрез многобройни контакти да стигнем до ясни изменения. По дефиниция и компромисно изменение значи, че един трябва да отстъпи, друг да настъпи един път, следващия път обратното. С други думи, трябва да, ще да си отстъпваме взаимно, благодаря, значи, на госпожа, госпожа докладчицата за това, че прие нашият подход, който не винаги беше същият като нейният. Важното обаче е да се уважаваме взаимно при търсенето на компромис. Сега, първият стълб вече не е свързан с минималната пенсия и това е признато, тъй като първият стълб е посветен именно на идеята за достойни пенсии, за позволяващи достойно устаряване. Следователно, идеята тук, че нещата не са задължителни, не ни харесваше, тъй като незадължителността е за третият стълб – и там са включени ползващите пенсии, които не са изпълнили, не са събрали всички години необходими за пенсиониране. И тук поради това, че продължителността на живота напоследък е увеличена, се породиха дебати и разнообразни мнения за това как да се отрази това демографско развитие в документ разписваш економическа зависимост или независимост. Най-вероятно е, има още висящи елементи, които трябва да бъдат доизгладени, но варианта в суров вид е, отговаря на идеята, така както тя бе създадена от комисията. И така, тези, които са запознати с нашите изменения, знаят, че субсидиарността е главен елемент за това дали, особено когато става дума за това дали може човек да работи след пенсионна възраст. Тук точка от преамбюла А, Б, основният залог. И тук бяха включени изводите от нашата работа по зелената книга. Дали не бихме могли отново да, да обсъдим това, което е заложено в Зелената книга и не винаги е назовано на висок глас и пряко, а по-скоро е загатнато. Въпросът е особено деликатен и списъкът за гласуване и той е, е комплициран и усложнен, защото като погледнете ще видите как една част от изменението е покрита от друга, ако то падне няма да се гласува, ще се прегласува и така нататък. В общи линии, основното, което искам да кажа е, че подкрепям изменението. Благодаря. Фил сега има думата. Благодаря. Представете се, че аз съм Филип Дебака Мейкърс. Е, е, той участва в друг дебат сега и просто ще прочета неговите бележки. Има следните две бележки. По компромис е, Ж латинско притеснява се, че последното изречение, където призоваваме за повишаване на схемите за ранно пенсиониране, той смята, че не е така. Ето защо иска да се преформулира текста. Призовават се социалните партньори да разработят атрактивни модели за гъвкав преход от работа към пенсиониране. Да не се посочва, че искаме схеми за ранно пенсиониране. Компромис е латинско. Има забележка колегата по последното изречение – Призоваваме комисията да не излага на риск инвестиционния потенциал на пенсионните фондове, когато въвежда промени в е, регламентите на Европейския съюз. Иска да се разшири смисъла. Не само да не се поставя на риск инвестиционния потенциал на пенсионните фондове, а на всички пенс... пенсионни осигурители. Лица, които предоставят пенсии. Колегата е оптимист ще се, ще се постигне принципно съгласие по тези компромисни въпроси и е готов да обсъди допълнително въпросите по-късно през деня. Благодаря. Томас Ман. И ensuite ce sera Юта Я, финал. След това е Рита Старник. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на Рия тя е един от колегите, които се борят като лъв. По този въпрос работим от години. Много работа е свършена за мобилността на пенсиите. Мисля, че сме се сближили. И това, което бе казано, е точно така. Първоначално имаше различни идеи, но постигнахме добри компромиси и сега вече имаме основа за постижения. Аз разработих становището за Комисията по економически въпроси. Е, тази комисия си имаше свое становище, имаше препокриване в становище между двете комисии. Така че тук проблем няма. Само едно лице гласува против, крайна сметка, което е сериозно постижение. Понякога това не е много вълнуващо за журналистите, защото те искат да имат разминаване, но в крайна сметка е много важно за нас да обединим усилията си и позициите си. Втори и трети стълб са съвсем оправдани. Някои държави членки се дистанцират. Е, ние трябва да зачитаме това, което правят държавите членки. Първият стълб трябва да си остане ключов елемент. Основното е приличен живот. Тези, които са си изработили пенсионни права, имат право на достойна пенсия. Хубавото във вашия компромис е, че е останала субсидиарността. Системите сега функционират, не искаме да ги отслабят. Те трябва да могат да бъдат финансирани, да са устойчиви. Затова и обърнахме толкова голямо внимание на този въпрос. Друг важен въпрос, по който има разнобой в становищата в комисията, е ранното пенсиониране. На много слушатели е било казано да се пенсионират рано, но после виждаме, че нещата не работят. Това е хубаво за тези, които са физически нетрудоспособни, но тези, които могат да работят, не трябва да правят това. Не трябва да се отправя посланието, отивайте си вкъщи, времето ви изтече. Това е дискриминация и неприемливо. Радвам се, че постигнахме споразумение по този въпрос. Мисля, че постигнахме добри резултати. В крайна сметка това е доклад по собствена инициатива. Много журналисти биха казали, че тези, този тип доклади нямат значение. Не е така. Тези доклади отправят важни сигнали. Комисията непрекъснато казва, че подробностите са важни. Докладите по собствена инициатива са много важни и се надявам да бъде отчетено тяхното значение. Затова се радвам, че и тук постигнахме един добър пример за съвместна работа. Хубаво би било да получим и добра подкрепа на документа утре. Ута Стайнрих. Благодаря. Съгласна съм с повечето от нещата казани от говорившите, но ще се спре на две неща от гледна точка на социалистите. За, на... за нас е много важно възрастта на пенсиониране да не се базира на продължителността на живота, на годините на трудовия стаж на лицето. Държавите членки съпровеждат реформи, но те не трябва да а, почиват на едно непрестанно променяне на системата, а и на подобряване на работните условия, защото има опасност от бедност в след пенсионирането, когато хората остаряват. А тогава това е момента, когато а, трябва да се грижат за болни хора. А също да вземем предвид и безработицата. Реформите трябва да ги подхождаме към тях и от друга гледна точка. И <clears throat> да гарантира устойчивостта на пенсионните схеми. Компромис да и Моето изменение 170-то се отнасяше до защитата на фирмените пенсии. Докладчикът казва, че 170-то попада под компромисен. Но аз, позволете ми да се разгранича, споменава се субсидиарността. Трябва да защитим тези фирмени пенсии. Те са а, въпрос на загриженост не само за Германия, но и други държави членки. Те са от жизнено значение за предотвратяване на, на бедността в, вече в третата възраст. Ние ще приемем промени на европейски ниво, но ако сме съгласни с тях. Има ужас, би имал ужасен а, социален ефект, ако не го сторим. А, и за това е много важно да имаме предвид е, е, тези, които коват политиката, да вземат предвид всички тези обстоятелства. Ние не искаме да, а, е, не трябва да позволяваме да бъдат разрушавани системи, които вече работят добре. Това искам да го кажа изрично. Господин Бекер. Много благодаря. Благодаря и на докладчицата специално. На докладчика всъщност. Да, на Лия. Някои бележки. Не съм съвсем удовлетворен от някои подробности. Може да звучи изненадващо. Може да изненада дори колеги от моята политическа група, но пледирам тук за разпиране в бялата книга за пенсиите те се определят като устойчиви такива и се твърди, че това ще бъде изключително значение за характеристиките на нашето бъдещо общество. Аз съм съгласен с казаното от господин Ман за това, че е еднакво важно и за политиката, и за економиката. Важно е и за това какво ще оставим в наследство на нашите деца и внуци. Тоест, нашата работа днес засяга не само бъдещите пенсионери. Това е особено важно за гражданите на някои държави членки, особено в южната част на континента. Пенсионните системи там за момента не са достатъчни и следва да бъдат подсилени. Ето в това се състои, в това подсилване се състои нашата отговорност не само за преодоляване на настоящата финансова криза, а и за по-дългосрочно излизане от нея. Затова не бива да говорим само и да се грижим само за минималните доходи след пенсия, а и за гарантиране на жизнен стандарт над тези минимални норми. Какво означава жизнен стандарт? Това означава, по, по друга дефиниция, достоен живот, достойни старини. Благодаря за приетите изменения, на които бях автор. Сега позволете обаче да кажа, че не винаги моята позиция е ясно разбрана и ясно отразена. Нещата трябва да бъдат много по-решително назовавани с собствените им имена за млади и възрастни. Така да поставим нещата, за да избегнем бъдещ конфликт между поколенията. Разбира се, че трудовият живот, трудовата кариера трябва да бъде по-дълга. В Скандинавия, например, доброволно човек може да работи и след пенсионна възраст. Това е възможно, възможност, която се дава на тези, които искат да се възползват от нея. И аз съм за. Какви са параметрите обаче за определяне на пенсионната възраст. Има критерии, разбира се, по които можем да се водим. Нека да си помислим за емиграцията, за ръждаемостта, за здравословното състояние на пенсионерите. Всичко това трябва да бъде комбинирано. И това вече е политическо решение. Това политическо решение обаче трябва да се вземе разумно, а не за, с популистски уклон да се взимат предвид научно обосновани данни. Ето за това не съм съвсем удовлетворен. Разбира се, човек никога не е напълно удовлетворен. Винаги трябва да се направи някаква отстъпка. Само, че аз просто съм на мнение, че много от е, компонентите са оставени на случайността. Не е в достатъчна степен застъпена необходимостта от диалог, непрекъснат, постоянен диалог между млади и стари. Това е, според мен, приоритет, който трябва да бъде включен в така наречения първи стълб. Разбира се, пак повтарям, е, благодарностите си за така професионалният начин на работа, към който се придържахме. Разбира се, аз ще взема решение, когато му дойде времето. Пак благодаря за разбирането, което проявявате към моите позиции и благодаря за това, че ми дадохте малко повече време за изказване. Благодаря. Серхи... Серхио Гутиерес. Sí, gracias, presidenta. И gracias. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата и на докладчиците в сянка. Una buena posición de, de partida para dar un, un mensaje. Благодаря за изработената начална позиция. Сега, о, първото ми оплакване. Целта на бялата книга, на зелената книга бе да разпише общи принципи, общи принципи, които Европа смята, че трябва да залегнат в основата на пенсионната система. Първият стожер да бъде за минималните доходи на по-възрастните от 65 години, вторият и третият стълб, съгласно критериите за прозрачност, да дават по-голяма възможност за лична отговорност в пенсионните системи на бъдещите пенсионери. В какво се изразява сега оплакването ми? Оплакването ми е, че това, което изработихме в крайна сметка, не отговаря на тези принципи. Работихме успоредно с комисията и с националните програми на държавите членки в европейския семестър. Това е вярно, само че когато започнахме да определяме нашите собствени критерии тук в Европейския парламент, вече ще е късно, защото държавите членки вече ще са си изработили по принципа на субсидиарността собствени пенсионни системи, които няма да отговорят на принципите, които ние тук ще изработваме тъпърва. Съжалявам, че така се е, получава с други думи, ясно и твърдо трябва да защитим нашите позиции. Една, две, три главните, не всички, но да са ясни. Много държави членки непрекъснато е, съчетават продължителността на живота с пенсионната възраст, а това е грешка. Грешка, която води до обедняване на нашите пенсии и, на това, и до това, че те всъщност са откъснати от жизнения стандарт като такъв, от това колко струват нещата на днешно време. Така няма да се постигне устойчива публична пенсионна система. Трябва, разбира се, да вземе предвид безработицата и възрастта, на която човек за първи път започва работа. Не трябва да сме лишени от каквато и да било гъвкавост, защото държавите членки имат нужда от период за нагаждане на адаптация, особено предвид на това, че системите и начините на котировка на пенсионни вноски се променят непрекъснато. И ако не отчетем това, в крайна сметка сумата, която ще получават в бъдеще нашите пенсионери, ще бъде смехотворна. Промените трябва да са насочени към по-широк обхват, хоризонт и да са гъвкави. Защо? Защото економическата криза показа в някои държави членки особено, че пенсиите пенсиите са нещо много повече от основа на нашата социална държава. Това е основен инструмент за борба против мизерията, нищетата и бедността. Сега в моята държава има много хора, които, семейства, които всички са безработни и няма с какво да се пенсионират и така ще подронят цялата социална система, която посрехме през последните години. Благодаря. Томас Хендел. Благодаря. Съвсем накратко да добавя нещо към това, което съм казвал на предишни заседания. Това можеше да е добър доклад по собствена инициатива, възможност да отправим някои критики, но не това е целта. Нашите изменения бяха пренебрегнати, затова и не сме доволни от доклада. Става дума за следното. Какво ще правим в бъдеще с лицата, които са напуснали своята работа, която им е носила доходи? В доклада не се дава никакви нови неща. Ограничаваме се до стари идеи, свързани с продължителността на живота, демографския облик, Разбира се, пенсиите трябва да се основават на по-дълга продължителност на живота. Но от научни изследвания става ясно, че този фактор сам по себе си не е достатъчен. Ако увеличената производителност не води до по-високи доходи, т.е. по-високи вноски, просто наистина няма да можем да се откъснем от е, миналите съждения. Относно стълбовете, трета пенсия може да е възможност за тези, които могат да се я позволят. Но наистина акцента трябва да е върху публичните пенсионни схеми които са по-ефтини от капиталопокривната система, които, която е уязвима на кризи и винаги има риск хората да изгубят придобитите си права. Има още един риск, бюджетите не са разработени така, че да покрият бюджетния дефицит. Да вземем за пример Испания. Пенсионерите губят права, трябва да работят по-дълго. Това не е решение. Хора, които са работили десетилетия, наред не заслужават такова отношение. Така че доклада наистина е разочароващ и нашата група няма да го подкрепим. Някой друг има ли желание да се изкаже? Ако не, ще дам думата на комисията. Не, никой и никой няма да се разкайва после. Добре. Комисията, искате ли? Заповядайте. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Не съм имал до сега възможност uh, да прочета последните текст на компромиса на госпожа докладчика и затова ще направя кратки бележки показаното тук по време на тази дискусия. Първо, искам да благодаря на уважаемите членове на парламента за приемането на този доклад по собствена инициатива. Наистина основната ни цел в тази демографска ситуация е да дадем възможност и насърчим хората да работят по-дълго. Всички други инструменти на политиката споменати в Бялата книга, т.е. нагаждане на възрастта за пенсиониране към продължителността на живота са инструменти допълнителни. А, сега специалната роля се подчертава на различните стълбове в а, а, пенсионната система. А, доклада за адекватността на пенсиите, който бе публикуван през май месец, казва, че първият стълб остава сърцевината на адекватната политика за бъдещето. Разбира се, допълнителните пенсии играят своята роля и ще играят своята роля. Целта на комисията при насърчаване на допълнителните пенсии е да се повиши стабилността на, на тези пенсии, за подобряване качеството на живота, без обаче да се отежнява утежнява финансовото състояние на пенсионните осигурители. И на последно място по въпроса повдигната тук, отнасящ се до пенсионния фонд за научните работници. Трябва да се поясни, че това не е, е обща инициатива на Европейския съюз, това е собствена инициатива на група на водещи универси... Е, университети, научно-изследователски институти, Кембридж и други подобни от няколко държави членки, които е, биха искали да се създадат е, специален пенсионен фонд за своите кадри. Това ще бъде първият от рода си в Европа. Комисията по подкрепя тази инициатива на научно-изследователските институти и университети. Така че ние не говорим, не става дума за някаква обща европейска иници... Е, законодателна инициатива. Благодаря ви, благодаря много. Благодаря много. Давам отново думата на докладчика. Ще направя следващата бележка за пенсионния фонд на научните работници. Да, по една директива на Европейския съюз това е възможно. Защо да не се вземе такава инициатива? Тя вече е на лице като възможност. Ако а, учените искат да го направят, могат да го направят. Нямаме нужда от специална европейска инициатива за това, защото вече имаме законодателство. Ще продължа на нидерландски, казва оратора. Господин Бакър. Е, Генерационеле е, аспект. Направи своя принос, е, като поясни между поколенческият аспект и го подчерта повече, отколкото аз съм го сторила – аз не съм отразила всичко това, всички тези въпроси, защото не ни трябва чак толкова много детайли по някои въпроси. Например, ако се каже, че трябва да се проверява, да се правят проверки на три години, в които да участват изследователи, научни работници и други. Това е една благородна амбиция но мисля, че ние е мястото в този доклад. Мисля, че някои от тези е, изменения са прекалено подробни, затова не съм ги е, включила. Аз включих е, междупоколенческият аспект. Господин Хандл от Германия, аз разбирам колко важна е, важен е първия стълб за вас Юта Страйнберг също придава голяма важност на това, но госпожо председател, именно в Германия бяха направени реформи. Net Duitse Тези реформи, според тези реформи, пенсиите по първия стъл бяха снижени толкова много – за това трябва да е, погледнем нещата отново, да видим компромисите. Първият стълб е страхот, страшно важен. И тук много от уважаемите колеги работиха с мен по това. Защото целта е не само да има един приличен доход, но този доход с него да могат да се издържат. Niet Тоест, трябва много отблизо, под лупа да го погледнем, а не просто да се водим по първоначал. И... Да, критикувайте, но същевременно се вгледайте по дълбоко. Юта сега. Мисля, че става дума за компромис. Джей или М, казва ораторката. В него се казва, N, Уточняват. Пенсиите остават компетентност на държавата членки. а, а пък вече е, законодателство от Европейския съюз ще има своя а, отзвук върху пенсионната политика. Ако не е субсидиарност, какво друго е това? Така че, Юта, да, ще разгледаме се с вас пак това, но за мен е пределно ясно. В а, отговор на всички бележки направих а, отстъпки по някои точки, а, снижих а, така остротата на тона, но исках линията ни да е едновременно, последователна и да се радва на подкрепата на всички вас. Разбрах, че ли, е, либералите Филип Дебаке имат проблем с инвестиционния потенциал на пенсионните осигурители. И аз държа на формулировката, която съм дала тук. Или борбата с нелоялната конкуренция. Не е нужно да, се, да казваш само борба с нелоялната конкуренция. Ние вече сме го споменали изрично. Така че съгласна съм да го заличим. Сега по изменение J, където се казва за схеми на ментори, които биха могли да бъдат ценен инструмент като част от пенсионната. Това ли е? Не, коригира се ораторката. Другото социалните партньори да разработят модели, в които да се включат гъвкавост при а, оттеглянето, при пенсионирането. Какво искам да кажа с това? Ако една от страните а, разписва, че на 60 години получаваш пенсия, тогава работодателя трябва да намери начин да адаптира работните условия, защото тук не става дума за рано пенсиониране, а за промяна в трудовите условия. Мисля, че при това мое пояснение ще се съгласите, да. Надълго и широко го обсъждахме <coughs> преди да дойдем. Това бяха а, бележките на Юта за ранното пенсиониране и трудовите условия. Мисля, че това е всичко. Сега на някои от моите аргументи. Казано ми бе, че тук да ме трябва да коригирам. Компромис бе да се каже най-малко да се гарантира приличен или достоен стандарт на живот за всички. За да бъдем последователни, аз не съм била, това е моя грешка. По 3.3а Фредерика е права. определяне на възрастта за пенсиониране. Този текст трябва да бъде заличи. Останалото вече сме го дискутирали, сме получили по него съгласие. Е, Филип, heb ik het al gezegd. Dan heb ik ten aanzien van het... Това, което каза Филип, отметнато е пречки за свободното движение на пенсии. Трябва да се добави това. Иначе ми се връзват ръцете с нормативната база. Това са моите коментари, госпожо председател. Ще ви изпратя моите общи изменения. Благодаря на всички. През повечето време работихме добре и съм удовлетворена. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме този доклад утре. За да може да го гласуваме на пленарната през май месец. И така. Минаваме по-нататъка. Нека да ви разкажа за първият триалог, първата трина, тристранна среща на 14 март за отговорностите на държавата на флага. Може би си спомняте, че одобрихме, дадохме преговорен мандат на парламента на пленарната на пленарното заседание на 16 марс. След това 61 компромисни изменения бяха приети, някои от нашата комисия, други просто като допълнение на началният мандат. Корепер също даде мандат за влизане в преговори на съвета с Европейския парламент. И така. Подчертавам просто, че пленарният мандат, мандатът от, пленарна, от пленарното заседание, което получихме, ни дава възможност да представляваме 120 гласа повече от необходимото квалифицирано мнозинство. С други думи, мандатът е стабилен. От Чаба Гори, от е, НП, Филип Дебакер от АЛДЕ, Жил от е, социалистите, Патрик от зелените и госпожа Макентайр отново от социалистите, тъй като тя е председател на преговорният екип и докладчик. Господин Жорж Бак в качеството си на докладчик от Комисията по транспорт също така участва в преговорният екип. И така, какво се случи по време на първата тринстранна среща? Разменихме мнение относно графикът и заявихме желание пред съвета работата по това досие да се свърже с отговорностите на държавата по пристанище. Също така казахме, че се притесняваме от това, че няма за сега глобален подход, а ние бихме искали такъв глобален подход към всички, всичко свързано с морските екипажи. Започнахме с първата глава за оплакванията, които се подават от представители на екипажа. Комисията смяташе, че това няма нужда да се включва там, защото то вече е част от трудовоправните отношения или така нареченото партньорско споразумение. За тях то е съобхватно, за нас не е. Затова дадохме мандат на комисията за преработване на текста и да ни представи ново предложение за подаването на оплаквания и жалби на борда на кораба. И така, так, това ще бъде включено в споразумението между социалните партньори, така както те са дефинирани в конвенцията. След което се проведе техническо заседание по въпросите за така нареченото сертифициране. Какво означава това? означава как държавите членки оказват или не оказват контрол върху фирмите, издаващи сертификат. Проблемът се състои в това да, да се знае дали държавите членки проверяват първоначално дали лицензът е издаден спрямо изискванията на държавата по происход или просто се доверяват. Това е отчета от мен, тъй като така го изискват правилата на нашата работа и в бъдеще ще продължавам да ви информирам на 25 април и на 28 и 29 май. Това са следващите дати на триалога и техническо заседание след втория диалог през май също е предвидено. Ако има някой нещо да пита, сега е момента. Ако не, продължаваме нататък. И стигаме до осма точка за отчета на делегацията на нашата комисия по заетост и социални въпроси в Дъблин на 11 и 12 февруари. за среща с, Испа... с ирландското председателство. Само да ви напомня, че делегацията бе под мое ръководство и членовете бяха господин Ори, господин Серкас, госпожа Джин Ламберт, съответно от групата на е НП, социалистите и зелените, и госпожа Мариан Харкин от АЛДЕ и Емер Костело от групата на социалистите също ни придружаваха в качеството си на представители всъщност на държавата членка в нашия случай. Целта на посещението бе иновативните предприятия и тяхната дейност. Излязохме с, с становище, което след това предадохме на Европейския съвет, провел се на 7 и 8 февруари, тъй като някои от нашите изводи бяха свързани с освояването на фонда за приспособяване към глобализацията. Срещнахме се с представители на неправителствени организации, свързани с правозащитничеството, с борбата против бедността, с, с борбата срещу безработицата и със създаването на социални мрежи за взаимна помощ. Срещнахме се с госпожа Лусинда Крейтън, министър по европейските въпроси и останахме с чудесни впечатления от възможността да ни изслушва и да включва нашата позиция в своята работа след това. Посетихме след това така наречената Академия за цифрови умения. Там в момента се освояват средства и се провеждат програми с средства на Европейския социален фонд. И целта е хората да бъдат превъзпитани и ограмотени отново в новият цифров свят. Спомняте си речта на господин Барозо по време на последният Европейски съвет. Ако не сте, погледнете я и специално се обърнете внимание на таблицата, която показва колко голям разрив има между обучението, което се предлага и всъщност реалните цифрови умения, които хората притежават. С други думи, предлагането на обучение не отговаря на реално постигнатите резултати или може би нужди. Не става дума тук за начално образование, начално компютърно ограмотяване, така да се каже, а за допълнително опреснително образование на тези, които са изпаднали от трудовия пазар и отново се опитват да се интегрират в него. И накрая проведохме много интересен дебат, обмяна на мнение с министър Джон Бъртън на социалните грижи. И по време на този дебат обсъдихме работата на ЕПСКО и така наречената гаранция за младеща, както и социалното измерение на Економическия и паричен съюз, и ИПС. Сигурно си спомняте последната среща на ЕПСКО бе на 28 февруари в присъствието на председателят Ван, Фан Рампой и вече работят по Европейския съвет през юни месец, насочен специално към проблематиката на ИПС. След това се срещнахме с представители на Ирландският е, съвет на работодателите и с представители на Конфедерацията на синдикатите. Посетихме и Център за изследване на младеща, където се работи с младежи от работническите квартали на Дъблин, предградията на Дъблин. И накрая се срещнахме и с заместник министърът на образованието, отговарящ за дипломите. Тук обсъдихме инициативата на комисията наречена Youth on Move, младеж в движение – и това е от мен. Това са нашите приоритети, които успяхме да прокараме като такива. И особено успяхме да постигнем 28% увеличение на Европейския социален фонд, което идва от средства, економисани от другаде. Благодаря ви за вниманието. Това бяха нашите дейности там. Ако някой има конкретни въпроси за една или друга част от а, нашето пребиваване, заповядайте. Госпожа Емер Костело. Благодаря, госпожо председател. Искам да, благодаря, да ви благодаря, че водехте делегацията. А пък а, за мен беше много полезно това посещение, срещите с социалните партньори, с някои от е, групите, които посетихме и бих казала, че а, обратната връзка, която получих от е, групите, с които се срещахме, беше изключително полезно. И така много обнадеждаващо е това. Особено социалните партньори и неправителствените организации оценяват а, факта, че Европейския парламент е загрижен по тези въпроси. Ирландия като страна в момента е изправена срещу сериозни, огромни проблеми. И в продължение на това посещение те ни а, показаха много страни за, а, от, на проблемите, за да можем да ги разберем по-добре. проблемите на населението, проблемите на безработицата, особено на младежката безработица, изкачаха неколкократно и министрите, и парламентаристите разбраха колко е важно да се използват максимално Европейския социален фонд и изразиха известни тревоги относно програмата за социална подкрепа. Гаранции за младите хора и тяхната заетост Аз приех а, с открито сърце всички тези въпроси, опиращи до постоянното обучение на младите хора, предоставане на различни курсове за тях, връщането им отново на пазара на труда, дали са достатъчно ефективни и полезни тези обучителни курсове и дали не трябва да се фокусираме повече по създаването на нови работни места. Много въпроси бяха доведени до вниманието ми след посещението по отношение на изпълнението на младежката гаранция, особено по отношение на нивото на участие на млади хора – да може да се осигурява продължителност, приемствено след един курс, след като свърши, да могат да продължат така, че да имат по-добре перспективи за намиране на работа. И искам също да кажа, че посещението на делегацията бе посрещнато много радушно и бе приветстван факта, че членовете на Европейския парламент се интересуват от тези въпроси и че се срещат не само с министри, но и с социалните партньори, но правят посещение на терен, за да видят наистина как са нещата в действителността. И да блягат на използването на Европейския социален фонд но още много работа ни предстои за а, претворяването в действие на, Европе... на младежката гаранция. Благодаря. Някакви бележки? Няма. И тогава. Приключихме и с тази точка от дневния ред. И нузовно. Благодаря ви за поясненията, госпожа Костело. И така стигаме с 7 минутно избързване, закъснение всъщност, извинете, до гласуването. Само да ви кажа, че по моя инициатива гласуваме по време на втория ден от заседанието на групата. Има хора, които се оплакват от това, но има други, които го одобряват. Винаги, когато има изменение, има и бележки по него. Сега обаче имаме всякакъв вид ограничения и за това стегнахме колкото ни бе възможно гласуването. Ще догласуваме утре. Днес ще гласуваме за доклада на Унгоряно за становището, което трябва да дадем на комисията по бюджет за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Антонио Мерлони Спа от Италия Така минаваме, както си му е редът и както си е обичай към гласуването. Но преди това давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина. Аз имам, не одобрявам съвсем тази процедура и то не защото днес ще гласуваме. Няма няма значение дали гласуваме един ден или два дена. Не ми е това притеснението. А притеснението ми е, че много късно разбрахме. Някои колеги вече си бяха организирали графика, така че не можеше да се пре, да, да си променят отново графика, за да могат да дойдат да гласуват. Притеснението ми и протестът ми идва от това, че късно станаха ясни нещата и вече бяхме поели ангажименти. Когато има промени в дневния ред, когато има нови включени точки, дори и когато тези точки са гласувани, моля, ако е възможно, това е на време да ни бъде съобщено, а не накрая, за да не бъдем изправени пред свършен факт и да не можем да изпълним други поети ангажименти. И така, очакваме от госпожа председателката и от секретарята повече е, разбиране по този въпрос. Благодаря, каза председателката. За съжаление трябва да ви противореча, господине, и да ви кажа, че всички участници бяха информирани в предвиденото време. Гласуването бе взето като решение по време на заседание на координаторите, на които именно това е, им е работата. Така бе записано и в графика. В графика ясно бе записано по кои точки ще се гласува и кога. И това бе също обяснено от секретарията на комисията с координаторите на политическите групи. Тази е, е, този е каналът на предаване на информацията и тази съвместна среща между секретарията на комисията и координаторите на политическите групи се проведе през февруари месец. Тоест, дневният ред бе редактиран на време и бе разпратен миналата седмица за днес. Разбирам, че искате да се изкажете и вие и да имате и вие мнение. Благодаря ви за него. Минаваме сега направо към гласуването за годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията на господин Унгуряно. Той вече ни обясни измененията, компромисните изменения, наясно сме, така че гласуваме изменение номер 2 на Оли Людвигсон, Алехандро Серкас и Франсуас Кастекс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 1, изменение 3. Филип Буланд. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение на Оли Людвигсон. За, въздържали, против, въздържали се, приема се. Сега компромисно изменение номер А. За, против, въздържали се, приема се. Първи параграф, Изменение номер 6. За, против, въздържали се, приема се. Втори параграф. Изменение номер 7. Оли Людвигсон Франсуас Кастекс. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Изменение номер 9. От... Извинявам се, извинявам се, извинявам се, казва председателката. Осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето сега на докладчика за против въздържали се приема се. Десето за против въздържали се приема се. Единайсто за против въздържали се приема се. 12 и 13 са оттеглени. Параграф 3. 14. Оли Людвигсон и Алехандро Серкас. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. Трето. Измен... Трети параграф, 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се, 17-то се отегля, 18-то сега за, против, въздържали се, приема се, 19-то за, против, въздържали се, приема се, 20 сто изменение. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. Пето, пети параграф, 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето, е, за, 22 изменение, за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф, 23 е, изменение сега, за, против, въздържали се, приема се. Е, съображения. Изменение номер едно на съображение Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият текст по електронен път. Начало на гласуването. А, не си нося картата, каза председателка. Всички ли си носят картите? Всички. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 30... 32 euh, за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика. Chers rapporteurs, je vous invite maintenant... Уважаеми господин докладчик, моля сега да внимавате с комисията ЕКОН, за да се съобразява с това, което току-що гласувахме. Десета точка. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за фирмата Антонио Мерлони СПА Италия. Това е фирма. Qui faisait quoi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 което породи дебата и споразумението в работната група, в комисията. Комисията по бюджет ще вземе предвид мнението на, нашат, на нашия докладчик, на колегата Дарден, който е нашия двоен и всъщност. И тук работи и там. За, против, въздържали се. Писмото е прието. Дали да не проверим електронно ще проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 32 за, 1 против, 2 въздържали се. Все пак не е единодушно, но с голямо мнозинство е прието писмото. И така, приключихме с гласуването. К. И така минаваме към 11-та точка за решаване на проблема с безработицата сред младите хора. Възможен изход. Това е публично изслушване, организирано от нас. Организираме го във връзка с инициативата на госпожа Сривзлеска – с сътрудничество на комисиите по защита правата на жените и култура. Те ще излязат с становище. Благодаря на панелистите за това, че приеха нашата покана. Преди да им дам думата на тях, ще дам думата на нашата докладчица, за да обяви мероприятието. Това е въпрос, който вече е бил обсъждан в нашата комисия по инициатива на колегата Емили Тюринен. Аз всъщност имах вашето разрешение да поставя устен въпрос в пленарна зала и това в крайна сметка даде резултат, защото по време на последния, предпоследния всъщност съвет, и благодарение на многогодишната финансова рамка и дебата по нея, държавите членки подеха една стратегическа инициатива, стратегическа инициатива за 6 милиарда евро за така наречената младежка гаранция. Моран Шартие е нашата докладчица и колегата Коша също така е докладчик за общата рамка на структурните фондове. И така, освен всички тези подробности, конюнктурни подробности, имаше и общо желание за дебат по безработицата, по въпросите за на безработицата сред младежите. За това я и организирахме тази изява. Заповядайте, госпожо докладчик. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, колеги, аз работя по този доклад и анализирам ресурсите, които вече са използвани за младеща. както и схемите, които вече са въведени, като да речеме цитираната младежка гаранция. Обедена съм, че се нуждаем от нов подход към проблема. Нуждаем се от решения, които не са просто в краткосрочен план, а такива, които ще гарантират дългосрочна устойчивост. Структурен подход към проблемите на младежката безработица. Говоря за образование свързано с потребностите на пазара, образование практически насочено, което ще подготви младежите за изискванията на работодателите. Т.е. за намиране на ново работно но място в бъдеще. Трябва да привлечем в този процес всички съответни институции, учебни заведения, работодатели, Министерството по заедостта и младежите. Единствено по този начин може да работим правилно. Трябва да разработим система на формално обучение, на неформално обучение, което позволява на младежите да получават квалификация въз основа не на теоретични познания, на практически умения. Младите трябва да имат широк достъп до информация, за да могат да взимат решения, свързани с своето гимназиално образование, тъй като това е свързано с бъдещето им и заетостта им. Също бизнесът трябва да участва в образованието на младите. На 18 години започнах свой собствен бизнес и не съжалявам за това. Мисля, че други трябва да направят така. Аз искам да насърча младите да бъдат предприемчиви, да използват своя собствен талант и умения. Но те се нуждаят от помощ от държавата, от администрацията, За да изпълнят ефикасно своите цели, държавите членки се нуждаят от съответния бюджет, защото разходите за младеща са много по-високи в тези области. При всички тези инициативи се нуждаем от паралелни дейности, реализирани от държавите членки, за да се насърчи економиката и растежа. Можем да помогнем на младежта с различни схеми, не само чрез е, квалификация и образование, но също и чрез заетост, разкриване на работни места от работодатели с оглед потребностите на пазара. Да оставите време и за гостите. Ще имаме много време да представите вашия доклад. Важно е само да представите темата, да зададете въпрос към гостите. Радвам се, че в залата днес има експерти. Категорично съм убедена, че това, което те ще кажат за подпомагането на младеща възоснова на своя опит и практика, ще ни даде много полезна информация, която да се отрази в доклада. Аз съм убедена в качествата на експертите, които ще говорят днес. Сигурна съм, че те ще могат да ни покажат своя подход към този проблем. Няма да разработим документ, е, който да не се ползва, а документ, който наистина ще ни помогне в контекста на младежката безработица. Очаквам с нетърпение да чуя експозатите на експертите Категорично смятам, че младежката безработица е проблем, който обединява всички държави членки. Независимо от политическите ни възгледи, заедно с колегите от комисията по заедост разработихме документ, който е ефикасен и намира задоволителни решения на проблемите. Надявам се, че това няма да е изгубено поколение, поколение на надежди и стремления. Благодаря. Тук имаме петима панелисти, които са представители в възможно най-балансиран вид на всички възможни а, тенденции. Колкото и да търсихме, обаче не можахме да намерим жена, която да бъде панелистка по въпрос, който ни интересува, но а, така се случват нещата понякога. Затова направо минавам към представянето на първият панелист, господин Ярослав Горняк от университета в Краков. Dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca. E, Благодаря, госпожо председател. Проблемите на младежката безработица за проблеми на повечето държави членки, за това се радвам, че политиците проявяват отговорност Условията на труд също са важна и инвестиции в младежите като капитал и също в контекста на демографската ситуация. състоянието на липсата на връзка между образованието и възможностите за заетост и предизвикателствата поставени от програмата Youth Guarantee или гаранция, младежка гаранция. А именно подсигуряване на младите хора под 25 годишна възраст, добро образование, достъп до качествено образование. Тук влизат голям брой въпроси които са от интерес. Има механизми за решаване на тези проблеми. Системата за младежка гаранция означава, че безработицата сред младежите означава, че няма а, стиковане между нуждите на работодателите и способностите, уменията на младите хора. Трябва да подчертаем нещо, именно е, тази тази, е, този разрив между нуждите на производството и квалификацията. В много държави членки е, именно това довежда до безработица. Не трябва да пренебрегваме е, голямото влияние на този факт върху безработицата. Разбира се, рецес, рецесията влияе. Много работни места бяха закрити, а не се създадаха нови. Често това, което наблюдаваме, че след като а, си загуби работното място, младият човек има малко възможности да намери ново. Ако подкрепим дадени демографски групи, ще пренебрегнем или подценим а, нуждите на други. Тоест, ние се стремим към заетост на всички млади, на младежите, жени, хора вече в по-напреднала, но предпенсионна възраст. И всичко това в е, контекста на кризата. Младежката безработица е един резултат от е, също от политики. Не говорим са положение, при което хората не работят по някакви лични причини, а, а усилено търсене на работа, създаване, после закриване на работни места. И това е свързано с достъпа до традиционното образование. За съжаление, политическите инструменти като че ли не помагат а, в а, решаването на въпроса с младежката безработица. Има големи бариери а младите хора да станат предприемачи. И като че ли фирмите, предприятията работят по начин, по който не стимулират а, младите хора. Точно обратното, те не намират а, възможност за реализация. Става дума за младежите до 25 години предимно, но и за тези над тази възраст. А, има и една група, която учат по-дълго, по-продължително време – И за тях е, е предизвикателство да намерят е, работни места. Но тук е, ъгъла на поглед към проблема е по-различен. Трябва да се работят съответни програми, които да са действащи и след кризата, след преминаване на кризата. Едно съобщение на Комисията по образованието и безработицата – всички държави членки са длъжни да предоставят най-добро образование на младите си хора, а е факт, че младите, младите също могат вече по-образованите да предоставят образование на други. Комисията излезе с този пакет от гаранции за млади хора – с, с очакване, че държавните институции ще поемат своята роля. Но проблемът не опира само до това какви курсове се предлагат, а след това какви работни места са на разположение. А, тук, разбира се, е важно повишаване на качеството z osobami, które nie mają obecnie dostępu do pracy, edukacji czy treningu zawodowego. Много е важно да се предостави достъп до професионално обучение и до работа. Механизмите са предимно за тези млади хора, които вече са завършили образованието си. стажове за млади хора. Пак по а, пакета младежка гаранция. По-високо качество на образованието и по-лесен достъп до работа. Е, Достъпна оферта kształcenia, а также... Всичко това не означава, че предлагането ще бъде винаги на високо качествено ниво. Има разлики в, между държавите членки. В много държави членки частното образование предлага добри възможности за реализация после трудова реализация. Така че важно е и професионалното обучение да бъде на високо ниво какъв е смисъла да изкараш стаж от няколко месеца, ако качеството му не е на ниво. Трябва да бъде високо качествено практическо обучение. Това се подчертава от комисията. Европейския социален фонд също е един Лост в изпълнение на всичко това. Той гарантира едно активно прилагане и възвръщаемост на средствата, които са инвестирани по един добър начин. Тук има много място за иновационни инициативи в тази цяла система. Политики на европейско ниво. Трябват ни решения, които да са вградени и да са неразривна част от системата. И трябва да сме сигурни да гарантираме ефективност. Не został uzyskany przez odpowiedni общата, тоталната полза или резултатността е, трудно се измерва. Тази, този пакет младежка гаранция е голямо предизвикателство, но си заслужава. Bien, alors je vais donner la parole à monsieur Müller. Да, благодаря. Représente euh, la fédération. Euh... И така, минаваме към следващия панелист всъщност извинете, това е Агенцията по трудова заетост на германското федерално представителство тук в Брюксел. Моля да не следвате примера на първия панелист, който говори 8 вместо 5 минути. Заповядайте. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte ähm, Damen und Herren Abgeordnete. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, бях изрично помолен да представя една единствена програма, разработена от Министерството и от моята агенция за заедостта. Мога да засегна и въпроса за младежката гаранция – защото Министерството на заедостта ръководи много от тези програми. Добре е известен факт е, че положението в Германия е доста добро. Ние на практика сме предложили младежката гаранция. Програмата, на която ще се спра, се казва Работата на моя живот. Тя обхваща периода от 2013 до 2016 година Финансирането за този период е 139 милиона евро. За да ви покажа как се вписва в общия контекст тази програма, ще визирам няколко факти. Първо ние варваме в европейския пазар на труда, в баланс на този пазар, което означава, че ние сме за мобилност, като държавен орган ние участваме в мрежата ЮРЕС, с която сте запознати. Два са важните въпроси, свързани с тази мрежа, а именно, че партньорите сключват договорености помежду си, могат да действат е, съвместно или поединично при трансгранични схеми като тук става дума не само за професиите, за кандидати за конкретна работа, а и за европейски дейности, които се планират. Започва се от някаква конкретна, не евентуална нужда, а именно да има незаета работна позиция или да има потенциален кандидат без работа. Няма нужда да се описва какво е положението на младежите, на европейския пазар на труда. Искам да се спра само на следните моменти. Първо, не става само дума за това, че е труден достъп до пазара на труда. Важен е и достъп до обучение. И допълнително обучение. Този достъп е затруднен. Има все повече дългосрочно безработни, Проблемът с мобилността е, че не, че този проблем не е идентифициран. Ние знаем какво е положението, кой е мобилен, кой не, каква е бройката. Знаем и защо. Програмата е насочена към преодоляване на една от причините, а именно, че много често е трудно да се намери национално финансиране – предназначено за лица от друга държава членка, които трябва да бъдат интегрирани. Има най-различна цялостна палитра от причини и фактори, които са доста добре известни, обнадеждаващи. Програмата има за цел да помага младежите, да им помогне да получат квалификация, да се намерят работа. Поставя акцент върху конкретни периоди от време. Трябва да се вземат и фактите, които вече споменах. Дейности трябва да бъдат е, извършвани не само в премащата държава, а и в страната на происход. Започва се с ученето на езици, с отчитане на наличните възможности и условията. Макар, че ни в документите, които получихме, се говореше за 8 минути, сега минутите са 5, затова и ще прескоча някои елементи от презентацията. Вие разполагате с нея в материалите. Всички тези дейности, форми за финансово подпомагане на младежите от друга европейска държава могат да бъдат използвани. Вече имаме курсове по немски язик, които са организирани. Това е един от основните ни фактори, едно от основните условия. Младежите трябва да могат да говорят с клиенти, с доставчици. Важно е те да минат през обучение по немски язик в страната на происход. Много често те самите не могат да си позволят това обучение. Как ще се явят на интервю за работа в Германия? Как ще участват в обучение? обучения? Как ще получат помощи? Това са все важни фактори кои, по които се работи в тази програма. Също формите на финансиране, които предлагаме. Казах, че не става дума само за страната на происход, но и за приемащата страна, именно подпомагане в приемащата страна. Германия в този случай. Мобилността, най-вече мобилността на младежите не е лесен въпрос. Няколко думи за перспективите в бъдеще, дискусиите, които водим в Германия, също и дискусиите в страните на происход. Един от проблемите е, че когато вземем квалифицирана работна ръка от чужбина, ние изтикваме от пазара на труда хора, които са в неравностойно положение в нашата собствена страна. И на следващото място, това е проблем за страната на происход. Има риск цяло едно поколение да отиде в чужбина, да се загуби цяло едно поколение в тази страна. На фона на това, мисля, че може да се оборят и двете притеснения с един и същ аргумент. Както казах, разполагаме с 139 милиона евро за програмата. Ако видим бройката на лицата, които могат да са бенефициенти по програмата, 7 и милиона и половина са безработните младежи, дори да използваме всички налични финансови средства и програмата да стигне до всички потенциални бенефициенти, няма да се стигне до изтичане на мозъци от страните на происход. Нито пък ще запълним всички незаети позиции в нашата собствена страна. Ще приключа с това. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Следващият ни панелист е Максилиано Маскерини. Вие сте изследовател с управленски функции в Eurofound. Виждам, че сте раздал презентация. Пет минути имате за, за представяне устно. Със сигурност ще бъде повече от 5 минути, но моля да не е много. Благодаря. Да, и господа, ваше превъзходителство, добро утро. Днес моята презентация ще представи резултатите от публикацията, която ви е раздадена по отношение на Европейската младежка гаранция. Знаеме колко драматична е а, безработицата сред младежите през 2012 14 милиона. Този брой означава цялото население на една средно голяма държава членка. И освен това, пазара на труда си има своя цена, както за индивида, така и за обществото. Ние сме изчислили, че само от неплатени данъци някои трансфери годишната стойност за младеща е над 153 милиарда евро, т.е. 1,2% от БВП-то на Европейския съюз. Отново не е устойчива ситуация за Европа. Държавите членки активно са ангажирани в прилагането на мерки и инициативи, за да реинтегрират младите хора на пазара на труда. Това става по различни а, а, пътеки и стъпки, много инициативи за предотвратяване на безработицата, за улесняване на прехода от училище към а, работа и да се предмахнат логистичните и практични бариери, за да се улесни участ... навлизането на, Европа... на пазара на труда. Обаче, оценявайки ефективността на а, а, всичко това е едно предизвикателство. Трудно е да се каже кой е най-успешният подход. Имаме нужда от по-формално оценка на мерките и политиките. Обаче, има една обща договореност за стойността на младежката гаранция за интегриране на младите хора на пазара на труда и, на обще... и в обществото и избягване на дългосрочните последици от безработицата. И когато говорим за младежката гаранция, имам предвид а, един много красноречив а, пример фи, е, опита на Финландия. В първата му част той е един е, подход конкретно към младите хора. Личен план за развитие се разработва, за да се намерят най-добрите начини да се действа. След това гаранцията, самата гаранция на базата на този подход е, се прави е, е, оферта за работа или за място за обучение по-нататък. През 2010, според финландската оценка, това бе предоставено на около 80% от участниците в програмата. Всичко това. Основната преимущество на този пакет, че дава подкрепа към младите хора да са по-информирани по отношение на вземането на решение за преход от учение към работа и да разберат къде са им пропуските в уменията и да си нагодат нуждите към пазара на труда и се насърчават незабавните действия за ограничаване на младежката безработица. Основният проблем е, че е, трябва да се ограничи най-опасното нещо – дългосрочната безработица. Финландия е страната с най-малък процент на, е, на безработни младежи. На второ място е Швеция. Е, младите хора не бива да бъдат оставени сами и би помогнало да се възстанови доверието на младите хора в институциите. Това е важно. Аз нямам време да говоря за социалните последици, но те имат висока економична цена. Трябва да, да си дадем сметка, че времето за намеса е от ключово значение – за по-ефективен на работа с тези, които са готови за работа. Необходимост да се поставят младите хора, да им се предложат дългосрочни пътеки и да се избягват краткосрочните решения. Важно е също да се разбере, че младежката гаранция сама по себе си няма да реши структурните проблеми на достъпа. А, успеха зависи до голяма степен на други, политически, е, други обществени политики, които да гарантират а, е, а, е, обучение, стаж. А, това е много важно да бъде разбрано. А също и подхода, индивидуалния подход към младите хора – за да може Европейската младежка гаранция да стане реалност. Оценявайки колко ще струва, е трудно да бъде направено, зависи от нивото на готовност на различните държави. Можем да си представим два вида стойности. Едната е предоставане на гаранцията, другата е на индивидуалния подход. И всичко това зависи от услугите, които се предоставят за обучение, от координациите между различните услуги. И е особено важно структурата да бъде преустроена така, че да е в състояние да предоставя такъв подход. Оценките на Световната организация на труда са 21 милиарда – и те се базират на някои а, прогнози. И се, ние ще проведем едно упражнение за оценка на разходите на един по-късен етап тези години. И в заключение, дами и господа, ние видяхме, че 153 милиона струва бездействието. Ако само се опитаме да постигнем 15% от нуждите, ние ще оползотворим 23 милиарда евро. Такива са разчетите. Важно е също да си взаимстваме и да си споделяме добрите практики. те са в национален контекст. и на следващо място инвестициите в младежката гаранция, едно дългосрочно инвестиране – и е, неговите ползи и възвръщаемост ще са дългосрочни. Време е да действаме. Трябва да си се запитаме какво ще се случи, ако не успеем да реинтегрираме младите хора на пазара на труда. Ние не можем да си позволим лукса да изгубим цяло едно поколение. Благодаря. Благодаря ви. Следващият Панелист е господин Кимо Рут, съветник по въпросите на трудовия пазар в Министерството на трудовата заетост и економиката на Финландия. Много малко правителства имат такъв министерски портфел за, с две шапки едновременно. Той ще ни представи финландската система. Това всъщност вече бе предвидено и в Европейската седмица на националните парламенти. Една от темите бе трудовата заетост на младежите и именно финландската система бе чудесно представена. Заповядайте, имате думата. Няма защо да ви казвам. Сигурно и вие ще бъдете за 8 минути. Thank you very much, Chair. Um, as was already said, I'm going to introduce... Благодаря. Ще представя финландския модел, както вече казахте, който започна да се прилага от началото на тази година. Имаше някои първоначални форми на младежка гаранция преди няколко години, но сега от тази година насам Финландия въведе цялостен модел на младежка гаранция, с който се изпълняват целите и насоките на препоръката на съвета, определени през февруари. Искам да представя основните елементи на модела на младежка гаранция. Преди това ще се спра на някои факти, свързани с безработицата в Финландия. Младежката безработица е около 19 на 100, по-настояще малко под средното за Европейския съюз, т.е. доста е висока за Финландия и за съжаление тя не бележи спад заради слабото економическо развитие от 2011 насам. Хубавото е, както бе казано, че периодите на безработица са доста кратки в Финландия сред младеща. По-малко от 20 на 100 от младите безработни са безработни за повече от 3 месеца. Това е заради образователната политика. Службите по заедостта разработват план за заедост на младежите по време на първите две седмици от е, периода им на безработица. Искам да подчертая, че младежката безработица е висок държавен приоритет. Ние вече въведохме младежка гаранция през 2011 е, в е, националната програма тогава. Сега ще спра на целите на гаранцията. Те са двояки. Едната целева група са младите безработни, където предлагаме е, работни места, място за подготовка, обучение на място, квалификационен курс по време на първите 3 месеца от безработицата и на второ място в модела е включена образователна гаранция. Целта е да се предлага място за обучение за всички завършили средно образование. Държавата осигурява финансови средства в размер на 60 милиона евро годишно, което е забележителен размер, като се има предвид, че колко отънял е държавния бюджет в Финландия. Освен това, държавата инвестира и 52 милиона годишно за програмата за квалификация на младежите за периода 2014-2016. В гаранцията за младеща се включат повече възможности за обучение. Увеличихме учебните места с 100, от 200 с 100 ги увеличихме още, като бройката ще варира спрямо промените в бройката на младежите в отделните райони. Както знаете, има сериозни различия между регионите в Финландия. Населението е съсредоточено в градовете ще има и други промени, свързани с младежката гаранция. Ще се променят критериите за приемане, спрямо които се постъпват ученици в учебни заведения. Приоритет ще са тези кандидати, тези лица, които изобщо нямат средно образование. Ще повишим и подкрепата за работодателите, с 800, 800 евро месечно ще се увеличи тази помощ. Увеличаваме ресурсите в Държавната служба по заедостта за целите на младежката гаранция. Ще се разкрият 16 нови места за консултанти. Ще се отпуснат допълнителни средства за обучение на младежите и субсидии, субсидиране на заплатите. Но това не е достатъчно. Нуждаем се от други промени, за да съгласуваме работата между образователните органи и органите, работещи в сферата на заетостта. Ние увеличаваме отговорности на местната власт, за да може общината да поеме отговорността да дава насоки и консултантски услуги след приключване на средното образование. Тази отговорност ще стане по-голяма, за да може мешната власт и учебните заведения да осигуряват предоставянето на професионална ориентация на завършващите училище. Имаме доста добри резултати и от работата, която е пряко насочена към младежите. Тази схема ще обхване цялата страна, за да се достигне до всички младежи, които в момента са изключени от е, програмата. Много важно е да намерим тези, които са изключени от е, пазара на труда и от е, образованието. И на последно място искам да подчертая, че Смятаме, че моделът за младежка гаранция трябва да е комплексен. Говорих вече за съгласуваност на политиките, но модела трябва и да е комплексен, да се охващат младежите и други групи в обществото, те да участват в етапите на планиране и изпълнение на мерките. В Финландия имаме работна група, която съгласува мерките и изпълнението на младежката гаранция и в нея участват различни групи от обществото и то доста активно. Имам предвид в процеса на оценка, изпълнение и съгласуване на действията. Благодаря за вниманието. Мерси. И аз ви благодаря. И така, стигнахме до представителите на Младежкият форум. Давам думата на председателят му господин Питър Манчески. Благодаря. Уважаеми европейски евродепутати, за мен е голяма чест днес да съм тук и да представлявам младежкият е, международен форум на на днешният форум. Ние представяме национални и международни организации и сме гласът на младите хора към тези, които взимат решенията в днешното общество. Ние се работим всъщност от години вече за борбата с безработицата и социалното включване на младежите от 2008 година на сам особено. В тези времена на ограничения бюджетни и економически, сега повече от всякога младите хора имат нужда от подкрепа и от инвестиции в тях, не само от солидарност, а и за социалност социална и економическа стабилност в Европа. Отново искам да подчертая казаното от господин Маскарини и което е важно за всички нас. 1053 милиарда евро е цената всъщност на липсата на инвестиции в младежите. Както вече ви казах, отдавна работим в, в областта на борбата с безработицата. За съжаление, някои държави и членки не желаят да инвестират у младежите, даже преди е, кризата. Затова ние приветстваме новите инициативи по посока на повече трудови места за младежите, както бе предприета тази инициатива от комисията през 2012 година. Смятаме, че достъпът на младежите до трудовия пазар трябва да бъде безпрепятствен, да има обучение и, и стипендии, които да позволяват намиране на Младежката гаранция е стъпка напред в тази посока и ние определено ценим възможностите, които ни се дават с този документ и с това, че можем да сътрудничим с неговото разписване. Наистина документът е амбициозен и признава, че младежите днес работят в изключително затруднителни условия с малко гаранции и даже са подлагани на дискриминация някои от тях при достъпът им до трудовия пазар. Това не се признаваше доскоро, сега вече е признато. Ето за това през последните години сме свидетели и на промяна в подхода, институционния подход. Той си дава сметка за е, настоящите условия и ние сме особено удовлетворени от този факт. Смятаме, че всички социални фактори трябва да бъдат ангажирани в търсенето на решения, защото има такива примери, които могат да се е, вземат за образец, както чухме от колегата от Финландия. Освен това, смятаме, че представителите на младите хора и младежките организации трябва също да бъдат привлечени за участие. Това ще даде стимул и тласък напред. Това всъщност е целта на парламента от отдавна, от редица години уменията, които днес се изискват от младежите на трудовия пазар, са разписани като условие за младежката гаранция. Тези, които могат да участват в програмите Младежката гаранция, не са по-млади от 25 години, а от 25 до 30. Ние бихме били за включване и на останалите представители на различните възрастови граници. Инвестициите имат своят смисъл, особено с оглед на 6 милиона внесени от европейските институции в бюджета. Тези инвестиции биха гарантирали това, че младите хора ще получават възможност за стипендия, стажуване в различни предприятия, които след това да им улеснят достъпа. Това са така наречените качествени стажа от нов качествен тип съществува вече структуриран диалог по всички тези въпроси, където участват представители на младежките организации и на останалите ангажирани в процеса. Вече бе проведен първия, първото му издание в Дъблин. Това е компонент, който отговаря на изискванията на новото време и се ползва с, с подкрепата на младите хора. Младите хора са реалистични и прагматични. Те не искат нещо, което техните родители не са имали и сега те искат. Те просто искат защита на техните права. Разбира се, това е важно за бъдещето на Европа, но и за настоящето ни, за по-добро економическо и социално настояще. И в заключение искам да ви благодаря отново за възможността да участваме в този дебат. Благодаря. Благодаря, казва председателката, благодаря на младеща за това, че спази времето за изказване. Сега ще ви дам по две минути на всички тези, които сте поискали думата за заявка. Оли Кристенсен е първият. Благодаря. Е, е, Много благодаря на, доклад, на панелистите за техните изявления. Това е едно от главните предизвикателства на новото време. Младежите в Европа трябва да имат причина, поради която сутрин да стават и да тръгват на някъде. Тези младежи, които в момента водят живот не по вкусът им изцяло. Това, което искам сега да повдигна като въпрос е дългосрочните ни планове, а не само краткосрочните младежката гаранция е насочена именно към дългосрочното развитие, тъй като предвижда мерки за структурни реформи. Въпросът ми към всички панелисти е конкурен... конкуренцията между младите и старите на трудовия пазар е свирепа. Дали не бихме могли да направим така, защото малките и следни предприятия, които са основен играч на трудовия пазар, да разработят някакъв вид мерки, които да благоприятстват достъпа на младежите до трудовите места. Разбира се, при определени правила, които да се спазват. Европейският е, съвет в крайна сметка разбра, че безработицата сред младежите трябва да бъде преборена. Какви мерки се предвиждат конкретно в така нареченото социално измерение в рамките на економически и паричен съюз? Непрекъснато го цитираме. Кажете ми нещо конкретно, което да изразява а, е, с конкретни термини нашата загриженост. Благодаря. Е, мадам Кливети госпожа Кливет и след това госпожа Линкови. Чуйте. Благодаря, госпожо Кливети. Започвам на френски заради седмицата на франкофонията, продължавам на румънски. Конкрете, în легатура cu femeile tinere, pentru că oricât aș putea fi... Благодаря. Despre femei în mod special, iată că... Наистина, Непрекъснато си задаваме въпроси за жените. Само, че тук нищо не чух по този въпрос. Дали има нещо предвидено конкретно за младите е, жени? Разбира се, всички млади жени или по-голямата част от тях са високо квалифицирани, имат поне една диплома. Следователно конкуренцията, с която са трябва да се справят е между тях самите, след това и спрямо мъжете. Има някои, които даже смятат, че падането на ръждаемостта в Европа се дължи до известна степен и на това дали има нещо предвидено за младите жени. Това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с жените, които вече са безработни. Някои от експертите подчертаха ролята на вътрешния пазар и аз съм абсолютно ентусиазирана привърженичка на идеята за повече средства на вътрешния пазар, които да са в услуга на трудовата заетост на младите жени. Как обаче? Има държави членки, които могат да забранят достъпът на граждани от други държави членки на собственици пазари. Как тогава да се възползваме от този един вътрешен пазар? Благодаря. Госпожа Линкевичуте, след това госпожа Моран Шартиер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори. Първо искам да изразя съгласие с водача на форума. Да, 7 милиона евро са предоставени от Международния валучен, валутен фонд за пакета Младежка гаранция, но недостатъчно количество, защото ние знаем, че загубите ни са 153 милиарда годишно вследствие от е, младежката безработица. И ако го разделим на 27 държави членки, ще видим какво означава всичко това. Но ние трябва да сме обединени, да се надяваме на добри е, резултатни преговори между парламента, съвета. Аз се надявам, че този, това количество ще се увеличи. Най-трудно е за онези млади хора, които нямат е, добро образование. Те са един... Е, а всъщност най-големия процент от млади хора са завършили училище, но те нямат професия. А, аз а, е, а, питам професора от Краков, ние обучаваме ли младите хора да... А, овладеят професия, която ще има реализация на пазара на труда днес и утре? Имаме ли адекватен механизъм за прогнозиране на нуждите на пазара на труда или просто продължаваме да вършим нещо, което до сега сме вършили. Това е много важен аспект и аз е, за мен ще е интересно вашето установище, за да видим какво трябва да направи Европейската комисия, за да се постигне баланс между предлагане и търсене. Предлагане на образование, а образовани хора и търсене на пазара на труда. Младежите са и най-мобилната част от обществото. Виждам риск в някои държави членко, включително и в моята родина Естония. Младежи от провинциални грачета напускат, отиват в столицата или в друг голям град. Провин... Провинциите загиват. И ако това не бъде уредено, тези пък от, от столицата ще се изнесат в Германия, да речем, или други места. И дори извън Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Моран Шартие, благодаря много, беше интересно всичко. Имам четири въпроса. Първият въпрос. Казахте колко струват, колко струва бездействието колко струва липсата на инвестиции в борбата срещу безработицата. И това бяха милиарди. Може ли да кажете колко младежи излизат без дипломи? И кол, какъв от, колко от тях в процентно изражение са финландци или в Финландия? След това, гаранцията, младежката гаранция. Тя се основава на обучение за 4 месеца. Тези, които нямат дипломи, сред тях е трудно да се възроди отново желанието да се върнат в училище, на училищната скамейка. Много малко от тях решават отново така или иначе са се провалили при първия си опит за интегриране, или те са се провалили, или системата се е провалила, като не е умяла да ги интегрира. Какво правите вие конкретно в Финландия? Тоест, какво правите преди те да излязат без диплома? преди крайният резултат или крайният неуспех? Как ги мотивирате, за да продължат на един втори етап? И е, на трето място, казахте, че трябва да очакваме да има провалили се такива, които се оказват изключени и аутсайдери. Как точно процедирате? Къде ходите, за да се свържете и да ги ангажирате в крайните квартали, в предградията? Къде? И на трето място, това, което чухме аз обаче го подчертавам, че в, в тези времена на криза младите момичета, младите жени, колкото и да са по-образовани от младите мъже и от младите момчета, трудно имат достъп до работно място. Това е, наблюдавате ли го в Финландия? Благодаря. Е, Чаба Согор. Чаба Согор. И госпожа Анджелили. Чаба Согор първо. Thanks, yeah. <clears throat> Somebody of you spoke about Благодаря. Вие вече говорихте за големи европейски проекти. В източните европейските държави имаме про... опит с малки проекти. Имахме голям проблем да убедим местните и национални власти. През изминалите години имахме добри практики, но също и лоши практики за това как държавни органи, държавата са настроени против доброволния труд на неправителствени организации. Аз съм също за големите европейски проекти, но искам да подкрепя и доброволния труд на неправителствените организации и най-важното е образованието. Възрастовата група 14 до 18 години. Това е, което сочи нашата практика. Госпожа Анжелини. Innanzitutto voglio ringraziare la Presidente per aver... Първо искам да благодаря на председателя за организирането на това изслушване. Искам да благодаря и на гостите. Имам една молба към гостите. Може ли да ни дадете в писмен вид презентациите? Защото в тях има интересна информация. Най-вече ме интересува немската система за обучение – Казаха ми, че документите вече са налични. Благодаря. Но, така както казах, е, интересът ми е най-вече към е, германската система за обучение, защото резултатите са добри. Тази информация е полезна за мен самата в личен план, защото съм докладчик по становището за младежката безработица. Е, доклад на комисията по правата на жените. Искам да ви обърна внимание към факта, че сред безработните младежи на безработните млади жени се пада много по-голям дял. Тоест младежката безработица засяга много повече младите жени, отколкото младите мъже. Така че, може би, трябва конкретно да помислим върху този факт. На практика 60 на 100 от съвършващите са жени. Жените по-бързо получават образователна степен, имат по-добри резултати, оценки. Независимо от това, те по-трудно се намират работно място. Независимо от заслугите им, сред тях безработицата е по-голяма. Много благодаря, Алехандро Серкас и госпожа Ясловецка. Благодаря, госпожо председател. И аз, както и всички останали е, експерти, сме е, убедени, че това е структурен проблем с епидемични размери и трудно ще се разреши просто с палиативни мерки или пък дори с козметични рекламни 13 милиарда евро са предвидени за младежката инициатива и би трябвало да се получим взаимно от добрите практики на едни или на други места. И така, че искам да се обърна е, към нашите панелисти, за да ми кажат какво мога аз да приложа там, където безработицата е ендемично зло. Към финландския панелист – може би това, което той предлага, е свързано с, с огромна институционна машина, голям институционен капацитет, тези, които организират стажовете, откъде идват те, къде работят. Въпрос към Младежкия форум. След като чух какво се прави в Швеция и в Финландия, където има проблеми, има и разрешения, които обаче разрешения не могат количествено и качествено да бъдат а, трансплантирани в средиземноморските страни, там нещата са различни. Просто дали имат те някаква е, идея за това как можем да приложим техният е, челен опит при нас. Очевидно е, че проблемът в Финландия е различен от проблема в Испания. Но как биха те ни посъветвали да, подейства, да действаме? И накрая, германският случай. Германският случай повдига един ам, важен въпрос за парадигмата на мобилността, за това как схващаме мобилността. Кой е мобилен? Всички или само младите момичета или само младите момчета? В а, моята страна по телевизията показах един страшен а, репортаж за това как в Германия в крайна сметка се организира нещо като ниско бюджетен запас от работна сила, която може да се използва, когато а, дойде момента. Това е страшно. Тези временни договори са нощ с две остриета. Аз като испанец предлагам следното. Много е хубаво човек да говори <laughs> и за мобилност и мобилността е чудесно, когато е желана, не когато е принудителна. Тоест не бива да се възползваме от нуждата, в която са тласнати мнозина и които няма друг изход, освен да правят това, което ги принуждават моля да се уважават и да не бъдат подлагани на дискриминация и лошо отношение. Благодаря. Е, Данута Есловецка. Благодаря, Данута Есловецка. И след нея имаме още един желаещ. Е, я до фински. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на резултатите от тази програма Младежка гаранция и да запитам колко професионални е, консултанти е, сте наели, как ги подготвяте, за да е, подготвят така нареченият индивидуален или тейлър подход. Искам също да ви запитам дали сте анализирали структурата на разходите. Какъв вид дейности изискват, поглъщат най-много средства – а също и обучението, което предлагате, дали то включва обучение по економически дисциплини? Вие казахте, че цялата програма се нуждае от финансиране на 153 милиарда, равно на 153 милиарда имаме 8 милиарда. Въпреки това а, имаме и ограничена ни възможности за броя на хората, които ще очакват. Ако се пре, а, на, претоварят тези курсове, ще пострада качеството. Качеството е основата на всичко. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за презентациите бяха много интересни. Аз а, имам почти същите въпроси като господин Саркръс. Много важна е тази инициатива, младежка гаранция. Но да не повдигаме прекалено високо надеждите на млади хора, защото изпълнението на тази младежка гаранция зависи от държавите членки. Краткият ми въпрос е какви са основните изисквания за една добре функционираща а, програма младежка гаранция в държава членка. Ние знаеме как работят а, системите за социално осигуряване и така нататък. Но какви са основните изисквания, които да направят тази програма ефективна? Ние само повтаряме многократно младежка гаранция, младежка гаранция. Като че ли това е някакво е, нещо чудотворно и ще разреши въпроси с е, младежката безработица. А, значи, повтарям, да не бива просто само да повиша, да а, вдъхваме твърде високи очаквания на а, у младите хора. А те са а, разумни хора и те искат а, да чуят отговори на въпросите си. Бяха зададени въпроси. Аз самата имам въпрос. Малко бях стресната от тази програма The Job of My Life или професията на моя живот. Едно послание към младите хора, защото много професии, много работни места могат да бъдат работата на живота, но бях изненадана от тази ваша презентация, в която очаквате и в, един риск от изтичане на мозъци а, и искате да подходите към мобилността по по-различен начин. Мобилността е залегнала и в римския договор. Но сега, когато сме в криза, виждаме, че мобилността на хората крие и рискове. И риска е, че при този вид мобилност, който имаме днес, влизаме в конфликти с а, един, а, е, едно понятие принудителен труд. Aller travailler dans le centre pour, après avoir été éduqué par les Тоест, е, трябва да намерим златната среда, след като а, са извлечени ползи от а, обучение, за което плащат данакоплаците в, държава, в държавата, а, как да а, подходим и към тази младежка гаранция, защото младите хора наистина са най-мобилните и ако искаме да предотвратим економическия дисбаланс, ние трябва да помогнем на младите хора. Например, примера на Латвия ме Международният валутен фонд я дава като държава, която е решила този въпрос. Литва, е, извинете. Млади хора напускат е, наистина, но а, това няма нищо тревожно. Мисля, че тази гаранция за младите хора е начин да се а, да се използва потенциала на хората. И сега давам думата на докладчицата за две минути. Госпожо Стрислевска, заповядайте. Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Również tak jak moi... E, Подобно на преждеговорившите, аз също искам да благодаря на нашите гости за много интересните презентации. Те ни дадаха представа за реалната ситуация, за състоянието на безработицата сред е, младите хора. Вижда се, че много още има да се прави. И не бива да забравяме, че политиката по заедостта е в ръцете на държавите членки. Държавите членки ще играят основната роля – в смисъл какво ще предложат на младите хора. Финландският е, модел, който ни е представен детайл, е един чудесен пример, е, от който могат да се получат други държави членки и да се извлекат пулки. Ще се върна към казаното от професор Годняк. Във вашата презентация вие подчертахте качеството. качеството на образованието на младите хора, как биват подготвени за да излезат на пазара на труда. Обаче, образованието в наше време, а, извинете, безработицата засяга не само младите хора, засяга много други слоеве, засяга обаче много и младите майки, например. Как най-добре да подготвим хората за пазара на труда след преминаване на кризата? Това е много важно. Какъв тип а, а, професия, работа ще е най- а, а, необходима, какъв избор ще имат за кариерно развитие, как да си намерят подходящата работа, а, а не непрестанно да търсят и да търсят, защото не намират работата, която, от която се нуждаят. Един въпрос към господин Маскарини. Вие казахте, че причината, причините са много комплексни. И за да се включат на пазара на труда, е нужен индивидуален подход. Как го виждате? Възможно ли е с този индивидуален подход да се осигури заетост на всички? Благодаря. Благодаря. Благодаря на преводачите на първо място, защото знам, че ни отпуснаха 10 минути, но нека да не злоупотребяваме с това. Моля всички да се придържат към 3-минутни изказвания. Започвам с същия ред, като този, който следвахме при първите изказвания. Господин Ярослав Горняк за 3 минути. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Госпожо председател, дами и господа, два въпроса бяха отправени към мен. Един е от депутата от Литва, а именно дали можем да прогнозираме какво трябва да преподаваме? За съжаление, способностите ни да предвиждаме са ограничени, защото не знаем економическия растеж е, на какви иновации ще се основава на втория въпрос, който бе отправен към мен. Един от отговорите е качеството на общите умения, обща квалификация, способността да се организира работата и работа с нови технологии. Това са типа умения, които трябва да се преподават в училище. Много често не е така. Ние сме провели проучване сред работодателите много често те казват, че не става въпрос само от конкретно професионална квалификация, а и от обща квалификация, като работа в екип, работа по проекти и така нататък. Това са все неща, които младежите ни учат в училище. Това трябва да се промени в училищната система. За да се промени училищната система, трябва да променим самите учили... учители. Не да ги сменим с други, а да разработим тяхната квалификация, да инвестираме в преподавателския състав. Непрекъснато се нуждаем от иновации в образованието, така както се нуждаем от иновации в економиката. Двете неща са взаимосвързани. Относно пазарните потребности след кризата и сред е, групите, освен младежите, мисля, че вече отговорих на този въпрос. Е, ние силно вярваме в преките действия в смисъл, че предлагаме на младежите възможности. Има много младежи, които търсят работа. Трябва да можем да и предложим добри работи, които ще им подобрят перспективите за бъдеще и ще разработят техните умения. Съжаление, няма такива работни места. Много трудно да се намерят. В Польша има една ясна тенденция, че инвестициите в наци... национално ниво и по линия на Европейски социален фонд водят до по-добър достъп до обучение и образование на хора в тежко положение. Именно това е нещо, което се променя сега. Нетният ефект от обучението на безработните е много важен. Но така или иначе всичко се контролира от пазара и ние трябва да го отчитаме. Благодаря, Волкан Мюлер от Федералната агенция по заедостта в Германия. Благодаря, госпожо председател. Аз лично смятам, че мобилността така както я виждаме ние в европейски мащаб, а именно да е възможно независимо от трудовото положение, от това кой каква длъжност заема, това според мен не е приемливо, защото мобилността е не социално, а индивидуално решение което трябва, индивидуално решение, което трябва да се вземе в зависимост от възможностите за работа в собствената страна. В ам, Германия не би трябвало нещата да стоят така, защото все още имаме повече високо квалифицирани германци, които излизат навън, отколкото високо квалифицирани чужденци, които влизат на германския вътрешен пазар. Така че аз не смятам, че тези преходни периоди са доказателство за мобилността и за нейният положителен ефект. Тези държави, които наложиха клаузи за ограничен достъп до пазара, удължиха въпросния период. Това не означава, че слагат пречки пред мобилността, просто означава, че поставят една крайна дата и след това я удължават поред причини. Така че не съм съгласен с е, дефинициите, които тук чувам. Смятам, от друга страна, че би трябвало да направим привлекателни е, за младите хора определен вид проекти, определен вид работни места, за да могат те да се амбицират и да се усъвършенстват професионално когато подават е, кандидатура за дадено място, ако е, молбата им е анонимна, никой не знае за кого всъщност става дума. Аз съм против тази анонимност. Тя подрязва крилата на амбицията. младежите би трябвало да влизат в е, личен, индивидуален контакт с работодателите си или бъдещите си такива, за да могат конкретно да получат информация за бъдещия проект. В противен случай работодателят вижда бъдещите си работници като една обща сива маса. В някои сектори наистина има излишък на работна ръка. Какво предлагате обаче да създадем нови работни места в публичния сектор, за да ги запълним, така ли? В някои държави това се постига с създаването на малки микро предприятия, а не средни или големи. Там, в този вид държави, трудно бихме могли да се намесим. Благодаря. Благодаря. Следващия доклад господин Макерини. А, сега, все повече наблюдаваме една комбинация от институционално дадени неща и семейни а, а, определености. Най-труден е въпрос е с а, младежите в а, а, уязвимо положение. И за тях е, индивидуалния подход означава такъв подход, е, който признава различието, разнообразието на младите хора като социална група – и предлага едно решение, което е конкретно нагодено за нуждите на този младеж или млада жена. Например, една млада майка има по-различни нужди, защото тя е загубила част от квалификацията си и трябва да я възстанови, за да се реинтегрира. На... Не всеки може да влезе в, на пазара на труда, други пък не искат а трети не можем да достигнем до тях. И ключов въпрос е как да достигнем до младите хора. А в по-общ план искам да кажа, че тази е, инициатива Младежка гаранция не може да бъде реализирана от днес за утре. Тя ще изисква едно постепенно прилагане на различни степени, стъпка по стъпки. В някои държави се стигнали много напред, като пример имаме финландският сценарий. И а, ще завърша с темата за образованието. Ние ще издадем скоро един документ, където ще посочим, че в някои държави членки една година след като завършил а, средното си образование, 50% от тези млади хора не са на пазара на труда. Те са безработни. Макар, че за тях все пак е по-лесно да навлязат на пазара на труда. И аз смятам, че едно нещо, което искам да постигнем е да подобрим информацията, консултантските услуги, защото младите хора искат да видят е, траектория, която е предпочитана за всеки от тях. Но те трябва също да бъдат е, информирани за евентуални последици от лошият е, избор, да не си поставят прекалено високи изисквания далеч от реалността. Благодаря. Благодаря и аз. Господин Киморут от Финландия. Uh, you, uh, I... Благодаря, госпожо председател. Мисля, че бяха зададени много въпроси, свързани с финландския модел. Не мога да отговоря на всички. Искам да ви препратя към интернет страницата за младежката гаранция в Финландия. Адреса е посочен в слайдовете, които представях. На интернет страницата има материали на английски, доклади за финландския модел. Ако искате да получите по-подробна информация, може да отидете на интернет страницата. Ще се опитам да отговоря на някои от принципните въпроси, които бяха зададени. Един от въпросите бе какви са основните изисквания, за да функционира младежката гаранция и да се отговори на потребностите на младежите. Тук искам да се спра поне на три елемента. Нуждаем се от работещи служби по заедостта на местно равнище, които разполагат с необходимите ресурси, да вършат работа, която отчита местната специфика. Това е важно. На второ място, образователната система трябва да предоставя достатъчно качествено професионално обучение, места в системата, които отговарят на потребностите на пазара. На трето място, ангажираност и сътрудничество с работодателите, за да разкривате работни места за младежите. Това са все важни елементи. Първият въпрос бе свързан с структурните промени, с които се помага на малкия и средния бизнес да увеличи заедостта на младежите. Как могат да се дават стимули в това отношение? Това е доста всеобхватен въпрос. В различните държави членки се прилагат най-различни политики. На първо място, малки и средния бизнес получават финансови стимули за наемане на младежи под формата на субсидии, данъчни отстъпки, данъчни стимули. Трябва да се вземе предвид и трудовото законодателство. Това е деликатен въпрос, но той може да е пречка пред наемането на младежи в малки и средни предприятия. Нуждаем се от безопасно, но и гъвкаво трудово законодателство, за да се повиши процента на заетост. Заплатите също играят роля на пазара на труда. Но това са наистина доста деликатни проблеми и не може лесно да се извлече някакво заключение по темата. В, оставащите... в оставащото време искам да отговоря на един важен въпрос. как достигаме до социално изключените младежи. Споменах за програмата за пряка работа с младежи, която ще обхване територията на цялата страна. Това е модел на работа, при който социалните работници да се срещнат с младите лица, обект на социално изключване, за да получат съответните услуги и образование. Имаме и семинари за младежи на местно равнище, където младежите вършат практическа работа. И на трето място достигането до социално изключените младежи. Много важно е обмена на информация между различните фактори, свързани с младежката безработица. Службите по заедостта, общините, образователните институции трябва да обменят информация за младежите, които са изложени на риск от социално изключване. Има някои реформи в законодателството в това отношение. Трябва да намерим начин да се улесни обмена на информация между различните фактори и институции. За лицата, които завършват е, училище, но не кандидатстват за работа. На второ място, ние се нуждаем от информация за, по тези въпроси. Благодаря казва председателката. И не на последно място давам думата на Питър Мачевзик от Европейския младежки форум. Много благодаря. Всички въпроси, отговори и коментари показват колко е, е сложен този въпрос. И ние сме на същото мнение и освен това смятаме, че трябва да е ясно кой прави какво, кой каква роля изпълнява. Разбира се, че сме за надсекторен, холистичен подход, за да можем да свържем образованието, обучението с пазара. Искаме качествено образование, образование, което съчетава формалните и неформални измерения. Знаем колко е важно човек да притежава умения, които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 научават само в училище, а могат да се придобият на друго място, като например сплотяване на колектива, езикови компетенции и така нататък. Това би довело до валидиране на наученото в университетите и би дало допълнителна добавена стоеност. Сега, младите хора не знаят точно към какво трябва да се придържат, когато избират университетско образование, следователно тук трябва да се помисли мисли за това как да бъдат ориентирани. В Естония има такъв вид практика. Следователно, този период на преход между университетската скамейка и първото работно място трябва да бъде регулиран на европейско равнище и да бъде включен в системата за мобилност, защото когато минавам от едно място на друго, прехвърлям се, това не е свързано с, вече само с прекосяване на границите, няма вече визи. Има обаче друг вид препятствия пред тези международни стипендии и стажуване в различни фирми. Тук ни липсва законодателство. И смятаме, че Европейския съюз има какво да направи тук, какви мерки в този вид политика да промотира, за да може резултатът да бъде желания. Разбира се, че няма да разреши всичко, няма да бъде меродавен отговор, но би могъл да се използва в най-голяма степен госпожа Есея зададе въпроса за това на какво се основаваме. Ние смятаме, че трябва да се основе на финансиране, на интереси, на ангажимент. Хората трябва да бъдат привлечени, младите хора, за участие, защото това е техен проект. Освен това, държавата, която да ги финансира и субсидира, както и да инвестира в изследователска дейност, за това как по-добре да бъдат обслужени, разбира се, и фирмите младите хора трябва да са в състояние да оценяват по достоинство различните професии. Предприемачеството, например, не винаги е, е отрицателно коннотирано. Те трябва да имат възможност да си създадат обективна представа за всяка една професия, от всеки един сектор. Ето за това пак повтарям, важно е да се инвестира в младите хора. Там от младите хора ще дойде ръста. И накрая в заключение, миналата година, когато направихме форума за за устаряването и за активното устаряване. В никакъв случай не искаме да кажем, че младите хора избутват от пазара старите, възрастните хора, вземат им работните места, но солидарността между поколенията трябва да бъде разбирана и в обратната посока. Благодаря. Е, Благодаря за това, че спазихте времевите ограничения и така Проектостановището на колегата Сгризглевска ще бъде дообсъдено на заседанието на 22-23 април. На колегите им посочвам, на госпожа Анджелили, че документите, които днес не са раздадени, ще се раздалят или днес след обед, или утре на нашия веб-сайт, на нашата комисия. Благодаря на експертите и в 3 часа подновяваме работа под председателството на заместник председателя Томас Ман. Тези обаче, които искат, могат да заповядат на празненството, което сме организирали, за да си вземем довиждане с Йоана. Благодаря.